Dear colleagues, I think we cannot wait longer, so I would like to start the... Уважаеми колеги, предлагам да започнем заседанието. Продължаваме с точка 8 от дневния ред. Бюджет за 2014 година. Искам да дам думата на Георгио Ставракакис да представи становището си. Να καλωσορίσω την εισηγήτρια στον благодаря ви много. Бих искал да благодаря на докладчика от Комисията по бюджета. ще имаме възможност да получим цялостна картина за бюджета. Госпожа Янсен трябва да разбере, че искаме ясно дефиниране на е, плащанията. Няма да се спирам на отделните бюджетни редове, тъй като вие разполагате с проекто текста пред себе си. Има няколко процедурни въпроса, на които искам да се спра. Вие всички сте запознати с положението. Комисията изостава от графика за бюджета. Документът се очаква да излезе през месец май. Ние все още не разполагаме с подробности за периода 2014-2020. Има много въпроси, свързани с плащанията, които не са изяснени. Европейският парламент прие проекто резолюция, свързана с този въпрос и ние трябва да се придържаме към позицията, която застъпихме в тази резолюция, що се отнася до плащанията в многогодишната финансова рамка. Проектостановището е огромно предизвикателство. Ние се опитахме да поддържаме баланс, но същевременно да поддържаме ниво на плащанията, което да позволи да се работи по хокизионната политика през следващият програмен период. Могат да бъдат представени предложения за изменения до края на май. Те трябва да се внесат в секретарията. Ана Йенсен е докладчик от Комисията по бюджета и тя е тук а, днес. Искам да й дам думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на господин Ставракакис за изказването, което направи. Действително, що се отнася до регионалната политика, се намираме в много трудно положение що се отнася до бюджета. През март е, ние гласувахме насоките за бюджет 2014. Тези насоки бяха разделени на три групи. Първо, справение с проблема, че нямаме многогодишна финансова рамка, нямаме правна база за бюджетната рамка 2014-2020. И това е особено силен проблем за регионалната политика. На второ място въпроса за плащанията. Тук има все по-голям проблем, тъй като съветът не желая да покрива сметките и да отпуска плащанията, които са необходими, за да се покрият постъпилите заявки. И това е особено видимо в регионалната политика. И на последно място споменахме политическите приоритети за 2014. Парламентът ги открои. Става дума за борба с младежката безработица, младежката инициатива. И като цяло стратегия 2020. Тук регионалната политика е в центъра на всички тези въпроси, които споменах. В момента ние подготвяме преговорите по многогодишната финансова рамка. Нуждаем се от регламент. Там да бъдат определени цифрите, също гъвкавостта, другите правила. Необходимо е междуинституционално споразумение между парламента, съвета и комисията. В него трябва да се уреди как ще бъдат разглеждани годишните бюджети и още по-важното е да се работи по законодателната основа. Близо 17 законодателни акта са необходими, които се договарят в различни форуми. Зная, че и вашата комисия провежда всяка седмица срещи с представители на съвета, на комисията, за да могат да се определят законодателните аспекти свързани с, законодател... с регионалната политика. Така че се нуждаем от правна основа, от финансова рамка на достатъчно ранен етап, за да можем да се подготвим за предстоящите програми и да могат те да бъдат реализирани. Нещата изглеждат не особено добре към момента. Миналия път, се спомняте, когато водихме подобни преговори, приключихме някъде през месец май. А сега, що се отнася до многодишната финансова рамка, се намираме в самото начало. Затова не можем да сме особено големи оптимисти. Споменавам всичко това, тъй като за Комисията по регионално развитие бюджетът е, се определя е, година за година. Според е, многодишната финансова рамка става промяна, става разпределение на средствата по страни, така че няма много възможности за промени, след като се вземе веднъж решението. Ето защо това решение е толкова важно. Имаме проекта за изменение на бюджета номер 2 и според това има искане 11,2 милиарда да бъдат предоставени от съвета, за да се изчистят плащанията за миналата година, както и тези за сегашната година. 11,2 милиарда не е случайна цифра. Това е сума, която може да бъде прията с квалифицирано мнозинство в съвета. Ако искаме да отидем към по-висока сума, ще е необходимо приемане на предложението с единодушие, което ще бъде на практика невъзможно. Знаете, че преговорите в съвета вървят трудно. Същото се случва и в комисията по бюджета. Разочарованието ни е, е, че основният проблем с плащанията е в регионалната политика, където е особено трудно да се определи кога приключват проектите, кога трябва да бъдат извършени плащанията. Освен това, към края на програмния период нарастват е, плащанията, както добре ви е известно. Когато се забавя плащането, ние не чуваме особено много оплаквания от регионите или от е, държавите, които трябва да получат средствата. И затова а, ние, като хора, работещи по бюджета, считаме, че ние трябва да водим битката, а онези, които ще получат парите, а, е необходимо да кажат, а, че има проблем. Иначе а, ние много трудно да убедим съвета, че съществува такъв проблем. Ние чуваме от хората, които работят по проекти в научно-изследователската област, например, че когато не се платят сметките по едно А, е трудно да се спори, тъй като Европейския съюз трябва да плаща лихви за забавени плащания, но това не е така, когато става дума за регионалната политика. Тоест, има много възможности парите да се забавят. Ето защо трябва да се работи много от Комисията по регионално развитие, както да се чуе и мнението на хората, които работят по проектите, за да може да се осигури своевременното плащане по сметките. Както спомена господин Ставракакис, Европейската комисия ще излезе с предложение за бюджет 2014 през месец май. Предполагам, че това ще стане в края на месец май. И тогава ще използват предложението, което са направили за многогодишната финансова рамка, но през февруари е имало обсъждане на държавните и правителствени глави и те трябва да отразят взетото от тях решение. След това ние трябва да преговаряме. Предполагам, че ще мога да дойда отново във вашата комисия, когато напреднем с бюджетната процедура, за да обсъдим въпросите и как да процедираме по-нататък. И още нещо от по-практическо естество – Имаме пилотни проекти, подготвителни действия. Понякога такива се предлагат и от вашата комисия. Затова искам да ви кажа, ако имате някакви идеи в тази област, трябва да ги изпратите до края на месец май на комисията по бюджета, за да може да се разгледат от Европейската комисия, да се види дали тези идеи за подготвителни действия и пилотни проекти са реализуеми съгласно съществуващите програми. Искам да ви благодаря за поканата и очаквам да изслушам вашите мнения по въпросите на бюджета. Благодаря. Естествено. Не очаквахме да ни зарадвате, но високо ценим а, начина по който разбирате какви трудности създават бюджетните проблеми е, в регионалната политика. Е, знаете, че е, тези 11,2 милиарда ще бъдат насочени и към регионалната политика за просрочени плащания не само от периода от 2007-2013 година, но още за плащания от 2000 та до 2006 година.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 трудно за докладчика от Комисията по бюджета да говори за тези неща. Искам да поздравя Ане Йенсен, която е постигнала невъзможното. Аз следи разискванията по бюджета в Европейския парламент в продължение на 10 години и много отблизо а, ги анализирам през призмата на регионалната политика. Дори най-опитните докладчици по въпросите на бюджета не са били никога в положение, при което докладчикът на Европейския парламент в края на април все още не е получил цифрите от Европейската комисия за съответната година. В Комисията по регионалните въпроси обаче ние трябва да излезем със собствени цифри, със собствени предложения. От името на ЕНП Искам да благодаря на господин Ставракакис, който е изготвил един лаконичен документ, казващ всичко необходимо. Приветстваме текста. Това е становището на Европейската народна партия. Не смятаме, че той трябва да бъде обременяван с изменения. Иска ми се да отбележа само един важен момент. За нашата комисия Политиката за сближаване и политиката а, за регионално развитие са еднакво важни, защото те делят общи пари. И ние ще внесем изменение към абзац, към точка 2, в смисъл, че се нуждаем от резултати. Megvetés е, további sorsáról. Én tehát azt gondolom, hogy a bizottság teljesítette a feladatát. Nagyon... Нуждаем се от резултат преди да продължи по-нататък разискването за многогодишната финансова рамка. Истината е, че парите не са достатъчни. И процесът трябва да продължи. В интерес на бюджета за следващата година сме длъжни да настояваме за бързо приключване на разговорите по многогодишната финансова рамка. Там трябва да знаем до какъв резултат ще се стигне. Така че поздравявам господин Ставракакис за качествения му текст. И аз ще го препоръчам на нашата комисия. Благодаря, Констанца Крей. Ja, Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte eine Bemerkung... Благодаря, госпожо председател. Само един коментар адресиран към Ан Йенсен. Наистина, след преговорите по бюджета за 2013 година и като знаем какъв е дефицитът и това, е, че е, всъщност не можем да плащаме, в регионите е, се чува вой. Тъй като поети е, задължения не се изплащат. Е, регионите казват, е, ние си вършим работата, обаче Брюксел не плаща сметките. Истината обаче е малко по-различна. Не сме чули за толкова много проекти. Направила съм някои проучвания. Комисията а, е много умела в аргументацията си. Те не казват не можем да платим, а когато фактурите дойдат в Брюксел, Комисията казва, нуждаем се от допълнителна информация и така плащането се отлага с няколко месеца. И след като изтъкат 3 месеца, може да се извърши ново отлагане за известен срок. Всъщност, реалната тежест на положението може би още не ни е известна. Може би и регионите някак допринасят за това положение. Не съм компетентна да отговоря на този въпрос, но ние би трябвало да решим ситуацията с оглед на неотложния и характер. Съветът е на позиция, че не е удовлетворен от това, което предлага Комисията за многогодишната финансова рамка и нейните маневри там. Може би зад колисите се разиграва нещо. Може би съветът се прави, че няма проблеми с плащанията. Затова мисля, че трябва да се върнем към началото на целият процес. Ние като членове на Комисията по регионалните въпроси трябва да посетим регионите и да видим дали наистина а, има просрочени плащания и ако има просрочени плащания, какви мотиви се изтъкват? Защото ако наистина е така, а, това е скандал. Фактически бенефициерите на проекта биват задължавани да поемат разходите. А, а, ако малките градове, малките общини а, е, бъдат източени от парите, от малкото пари, с които разполагат, а, е, с тях е свършено. Така че, може би по този начин ще съберем информация, която да е полезна и за комисията по бюджета. Благодаря, Яна Обрихт. Да, госпожо председател, мисля, че е, ще направя само две бележки. Първо за проблема с плащанията. Е, мисля, че това се дължи на спецификата на е, споделеното управление. Е, то, както знаем, не се осъществява по същия начин в сферата на научните изследвания. Сега бенефициерите плащат, след това се възстановяват парите от Брюксел. Значи, местните органи и съответно Министерство на финансите плащат, след това Брюксел и за това расте напрежението. Гласът на Комисията по регионални... на Комитета на, на регионите е, е твърде слаб, слабо се чува в момента. Надявам се, че те ще могат да заемат по-категорична позиция. Но има опасност е, при такъв голям дял просрочени задължения, не само днес, но и в бъдеще, е, да стане все по-трудно осъществяването на регионалната политика. Това, което каза Констанца. Един от начините е, да не извършите плащане е да го отлагате до безкрайност и да го затруднявате. Така че е, ние тук е, също трябва да внимаваме, за да не постигнем обратен ефект. необходимо е да се разисква резервата за изпълнение, както и N плюс 3. Това са важни елементи. Второто, което ще кажа, е свързано с едно послание е, от нашата комисия към комисията по въпросите на бюджета. Много е ясно как ще се отрази върху регионалната политика липсата на многогодишна финансова рамка. Ние имаме различни становища. Някои казват, че едногодишен бюджет е достатъчен, други казват, че не е достатъчен, но трябва да сме наясно всички е еднакво в парламента как ще се отрази върху регионалната политика едногодишно забавяне на съгласието по многогодишната финансова рамка или непостигането на такова съгласие. За сега опасността е, се очертава по-скоро като теоретична, но мисля, че трябва да си представим ясно последиците. Имаме колеги от Генерална дирекция регионално развитие някой иска, на Европейската комисия. Някой желая ли да вземе думата? I think. Не желаете? А, да, заповядайте. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. So from DG Regio... От е, Генерална дирекция регионално развитие е, можем е, само да благодарим за изказванията, които чухме днес. Благодаря за подкрепата за проекта на бюджет. Тук разполагам с известни цифри. 16 милиард, милиарда беше стоеността на а, исканията за възстановяване, които не са изпълнени през 2012 година поради липса на средства, а, насочени както към а, Европейския регионален фонд, така и към фонда за сближаване. Малко по малко успяваме да ги разчистим, но все още натрупаните просрочени задължения са много големи. И а, още нещо. А, госпожо. Председател, вие говорихте за програмата от 2000 на 2006 година. Ние сега за приключване на тази програма сме изчерпили бюджетния ред, както по програмите на Европейския регионален фонд, така и по, програ... по фонда за сближаване. Напълно права сте, че ако нямаме е, допълнителни средства, няма да можем да изчистим тези толкова стари натрупани задължения. Там се нуждаем от 1,71 милиарда евро. Благодаря ви за вниманието. Да, разбирам, че е, трябва да е, се изправим и е, драматично да заявим колко тежки са трудностите е, и като парламент да се опитаме да помогнем за преодоляване на това. Е, трудно положение. Имаме представители и на Генерална дирекция бюджет, но явно те не желаят да вземат думата. Сега е, докладчикът. Благодаря. Аз искам... Искам да благодаря на госпожа Янсен за информацията, която предоставя на комисията, както и за обмена на мнения. Председателката, благодаря. Трябва да бъдат взети решения, освен ако а, не иска да добави нещо. Само искам да кажа, че съм доволна от направените изказвания. Някой от колегите, госпожа Крей, включително каза колко важно е да настояваме да се установи какъв е точно мащаба на проблема. За първ път, когато чух аз за проблеми, свързани с плащанията, беше когато изследователи дойдоха при мен и започнаха да питат защо не получават парите, които трябва да получат по проектите си. Те се нуждаят от, от време, но според комисията по бюджети ние считаме там, че това трябва да се решава на техническо ниво, не ние да го обсъждаме. Просто трябва да бъдат привеждани парите. Не трябва да посвещаваме толкова политически капитал на обсъждане на техническите аспекти. Трябва да се фокусираме върху политиките. Това за нас е, е много разочароващо. Ние искаме да станат ясни проблемите, да се чуят те добре, да е ясно защо съветът не плаща сметките. Председателката, да. Крайният срок за изменения предлагам да бъде 25 април до обяд, доколкото разбирам. Георгио Ставракакис очаква вашите предложения за изменения, за да бъдат включени допълнителни идеи. Знаете, че не можем прекомерно да разширяваме становището, то трябва да е кратко. Преминаваме сега към девета точка от дневния ред. Искам да дам думата на докладчика Жан Жако Бисеп, който е докладчик по насърчаване на разработването на Европейска стратегия за транспортни технологии за мобилност в Европа. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, С удоволствие ще ви представя днес е, това проекто становище по съобщението на комисията относно Европейската стратегия за транспортните технологии. Най-общо казано, при изработването на този проект е, аз се съоточих основно върху идеята, че Европейската стратегия за новаторство и за наука би следвало да послужи за териториалното сближаване, като гарантира всички региони в е, Европа да могат да се възползват от нея и в частност трансграничните райони. Наблегнах на изискването за устойчивост. Изискване, което трябва всяко едно усилие е, за научни изследвания да отчете. Настоях също на идеята за интелигентна специализация, за да се измери устойчивостта на нашия начин на транспорт, както и на потребностите в научно-изследователската дейност. Една технология не е непременно устойчива сама по себе си. Става въпрос за контекста. В контекста на използването и трябва да можем да преценим устойчивостта й. За да навляза малко в подробности, ще кажа също, че се опитах да наблегна на необходимостта да мислим в един интегриращ модел за а, липсващите а, е, транспортни връзки и за а, междумодалния а, вид транспорт. Това изисква транспортната стратегия. Значи настоявах на устойчивостта, като припомням, че новаторството, научно-изследователските търсения трябва да бъдат напълно съгласувани с целите на Съюза във връзка с намаляването на емисиите на парникови газове. Съсредочи се също върху самата, самото понятие интелигентна специализация. Мисля, че това е една основна, ключова идея в тази област. За целта се опитах да обясня защо островните, планинските или слабо населените региони, които имат много особени характеристики, трябва именно да се възползват от някакъв е, специфичен подход. Например, в планински региони установяването на лифт е нещо по-устойчиво, отколкото изграждането на е, железопътна линия. Затова новаторството трябва понякога да се съоточи върху самото поведение и използването на технологиите, а не върху самата технология. Трябва да се специализира нашия подход в случая. Знаете, че структурните фондове и изобщо европейските инвестиции са абсолютно необходими за развиването на интелигентната специализация, приложена към устойчивостта. Точно върху това наблегнах. Същевременно припомних колко административните процедури би следвало да бъдат опростявани и колко какво е значението на системата Тремис. Много е, бих се радвала, ако тази система наистина стане лесно достъпна и това ще улесни финансирането на транспортните системи в Европа. Знаем, че за сега тези системи все още не са достатъчно лесно достъпни за тези, които взимат решение в транспортната област. Уважаеми колеги, предлагам ви тук един балансиран, надявам се, текст. Разбира се, оставам готов да приема всякакви бележки и предложения за изменения. Благодаря. Йосиф Матула от името на НП. Е, сигур. Благодаря, госпожо председател. Единото европейско пространство, предвидено в Бялата книга, е много амбициозен проект. Същевременно ние знаем, че екологосъобразният транспорт, устойчивият транспорт, напълно интегриран междумодален транспорт, все още е една много далечна идея трябва да отчетем бъдещето на европейския транспорт. Е, разбира се, това ще улесни е, транспорта на стоки, на хора. Това може да развие устойчивостта, това може да засили е, оперативната съвместимост. Всичко това обаче са много амбициозни проекти. Нека да отчетем, че 96% от европейския транспорт в момента е възоснова на е, изкопаеми е, енергийни източници. Имаме нужда наистина от новаторски технологии, за да развием транспорта устойчиво, линейно, в частност е, тежките инфраструктури, за да можем да стигнем до най-слабо развитите региони, до трансграничните региони също. Трябва да се развиват решения за оптимизация на транспорта с по-леки инфраструктури. Трябва да можем да засилим мобилността и да засилим сътрудничеството между всички среди, които се занимават с транспортни системи. Особено в тази област трябва да използваме съществуващия потенциал. Мога да ви напомня, например, инвестициите през 2008 в е, научно-изследователската област. Тези инвестиции бяха реализирани от е, европейски дружества на стойност повече от 39 милиарда евро. Наистина тези инвестиции са с много-много висока стойност. 4 милиарда от тях само са инвестирани от самите държави и от е, Европейския съюз. Но нека е, да нямаме никакви иллюзии. Трябва да продължават нашите усилия в тази посока. Има много разлики между различните райони в Европа. Има обаче и текущи проекти, които трябва да поощрим. Наистина мисля, че трябва да насърчим тези проекти, както и всякакви нови идеи, които се появяват. Нека да напомня, че има альтернативни проекти за транспорт на стоки, например по коридора Рейн-Дунав, в рамките на устойчивата макроекономическа рамка, проекти свързани с железопътните линии за дългите маршрути и трябва наистина да отчетем всички специфики, за да могат да се създадат и по-добри, по-добро сътрудничество между различните региони. Например, рамковата програма Мари Кюри номер 7 е нещо, което също може да породи много нови интересни проекти. А що се отнася до е, градския транспорт и междуградския транспорт, там проблемът е, е насъщен. Знаем колко време трябва да прекарваме в личните си автомобили, в задръствания. Нека да развием там системите, които могат да улеснят това движение. Например, установяването на велоалеи, за да насърчим използването на велосипедите. Трябва да умножим пунктовете за електрическо зареждане на електрическите автомобили. Други туристически проекти трябва да бъдат развити. Електронна търговия също в областта на транспорта, например с електронни билети. Освен това, трябва и повече информация. Една обща платформа, свързана с транспортните технологии, може да бъде създадена, за да се развие повече този потенциал. Могат да се организират дни на откритите врати за да може да се включи и гражданското общество и за да се насърчи мобилността. Освен това, трябва да се насърчат и добри практики, които са вече изпитани в трети страни. В заключение, новаторството и науката в областта на транспорта трябва наистина да се насочат към инфраструктурата в различните видове транспорти и особено в градския и междуградския транспорт. Държа да благодаря на докладчика и съм убедена, че наистина сътрудничеството ще бъде добро за в бъдеще. Благодаря. И аз, съм от името на социалистите. Благодаря, госпожа председател. Читам, че докладчикът, господин Бисев, е изготвил много добро проектостановище. Важно е да се предприемат мерки за изграждане на инфраструктура, но същевременно да се разработят и техническите възможности за изграждане на инфраструктура. Ние се нуждаем от жизнеспособна и устойчива инфраструктура за транспорта. За да постигнем тази цел, някои региони, особено тези, които са в по-неблагоприятно положение, да не бъдат изключвани. Трябва да се реализира потенциала за растеж и работни места. Това ще бъде от полза за цяла Европа. А всичко това не може да се случи при липсата на транспортна инфраструктура. За да се възползваме изцяло от потенциал на транспортния сектор, трябва да направим така, че да се разработят възможности за мобилност на регионално ниво и тук кохезионната политика има да играе важна роля и това следва да се подчертае в становището ни. Считам, че това, което се предлага към момента е много добро. В последствие аз ще направя някои предложения за изменения. Олджи Власък от ЕКР, като докладчик в сянка има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз нямам кой знае какви бележки. Искам само да подчертая, че особено новите държави членки се нуждаят от подобряване не само на, на техническите възможности, но и от подкрепа за изграждане на инфраструктурата, както споменаха и колегите преди мен. Господин Ромец от Европейската комисия, Генерална дирекция мобилност, има думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин Бицеп, за проектостановището ви. Новаторството, новите технологии са особено важни за европейския транспорт. Трябва да се насърчава не само научно-изследователската дейност, но и прилагането на практика на новите решения. Освен това, много важно е когато се обсъждат европейските програми и европейския бюджет, транспортът да получи достатъчно голям бюджет за научни изследвания Хоризонт 2020. Има тясна връзка между транспортната и регионалната политики. Транспортните решения може да допринесат за развитие на регионите е, и за по-голямото им сближаване. Следва да се възползваме от промишлените силни страни на регионите. Необходимо е да гледаме по-широко. Привозните средства трябва да бъдат по-ефикасни, по-екологосъобразни. Трябва да се стимулира интеграцията между превозните средства и транспортната инфраструктура. Трябва да има засилена интеграция между различните сфери на научни изследвания. Например, Европейското новаторско партньорство за интелигентни градове. И там се обединяват енергетиката, транспорта и други сфери. Ще спра до тук. Искам отново да ви благодаря за подкрепата и за изготвянето на становище от името на Европейския парламент. Председателката. Не виждам други желаящи да се изкажат. Господин Бисеп, искате ли да вземете думата за заключително изказване? Да, благодаря ви. Само за да благодаря на всички изказали се, както и на комисията, която току-що се изказа по необходимите бюджетни аспекти за развитието на интелигентен транспорт за една ефективна европейска мрежа. С нетърпение очаквам, разбира се, всеки да ми изпрати различните изменения, които ще разгледаме заедно. Е, мерси боку. Благодаря. Предлагам 25 април като крайен срок е за представяне на предложения за изменения до 12 часа на обяд. С това приключваме по тази точка от дневния ред и преминаваме към гласуването. Както обикновено, най-напред искам да проверя дали работят а, машините за гласуване. А всъщност малко сме подранили и трябва да изчакаме. Не зная, координаторите трябва да кажат дали разполагат с необходимото им мнозинство в залата, но виждам, че все още идват а, колеги в залата. so I, I understand we, we, may, we have a technical pause of four minutes just to start the voting. Нека да спрем за минута преди да започнем гласуването. Това ще направим в 10 часа. Начало на гласуването в 10.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 Eh, Драги колеги, 10 часа е. Моля за тишина в залата. Нека всички седнат. Може ли да проверим сега апаратите за гласуване? Бихте ли поставили картите си в тях? Начало на гласуване задавам. You have also in the screen Okay, yeah, but, but if I go here, I just look here at the... Uh, Could all the colleagues check because we have not everybody. Не всички гласуват. А ако не си проверите картите, не знаем дали, няма да знаем дали ще работи системата. А някои е, колеги не искат да гласуват, въпреки че са поставили картите си. It's moving all the time. Резултатът непрекъснато се мени. Okay, we close the vote. Not everybody voted, but we can't wait. Е, добре, приключваме гласуването. Не всички гласуваха, но не можем да чакаме повече. Започваме с гласуване по проекта на доклад на Йенс Гайер. Регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз. Компромис едно за. Против. Много трудно е да се види защото малцина вдигат ръка. Разбирам, че е, е прието е, това компромисно изменение, но мосле, моля ясно да гласувате. Компромис 2 за, против, въздържали се, е, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, Проверяваме изменение 21. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Uh, sorry, so... Извинете, казва председателят. Съжалявам, Отхвърлено е изменението. След приключване на гласуването 16 гласа за, 18 против. Не се нуждаем от повече против, Виктор. Достатъчно е имало гласове против. Okay. So Нека продължим. Предложение едно на Енви. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предложение Всъщност преминаваме към компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. И изменение 26. За, против, въздържали се, приема се. Предложение 7 на ЕНВИ. Разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Измен... Е, предложение 8 за, против, въздържали се, приема се. Предложение 9 за. Проверяваме как е гласувано по предложение 9 на Комисията по околна среда. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 24 гласа. 29 за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис 6 за. Против, въздържали се, приема се. Предложение 11 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за. Против, въздържали се, приема се. 37 за. Против, въздържали се, приема се. Предложение 4 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 39, изменение 39 за, против, въздържали се, и отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Предложение 2 за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, Въздържа. Нека проверим. Мисля, че се отхвърли това изменение, но ще проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 23 гласа. Гласуваме 48 изменение за. Против. Мисля, че се приема, но нека проверим. 48 изменение. Край на гласуването. Приема се. 23 на 18 гласа. Предложение 6 за против, въздържали се, отхвърля се. 49-то изменение, може би е извън компетентността на комисията. За, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 5 за. Про проверяваме предложение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 26 гласа. Изменение 50 за, против въздържали се, приема се. 51 за, против въздържали се, отхвърля се. 52 за, против въздържали се, приема се. Предложение 12 за, против въздържали се, отхвърля се. 54-то изменение за, против въздържали се, отхвърля се. 55-то изменение за, против въздържали се, приема се. 59-то изменение за, против. Мисля, че бе отхвърлено, но ще проверим. Изменение 59-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 на 19 глас. 60-то изменение. А, т.е. отхвърлено ли казах? Прием, прието е изменението. 23 на 19 глас. Някой е гласувал различно. 23 на 19 гласа приема се 59-то. 60-то изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, нека проверим. Изменение 1. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 26 на 14 гласа. Изменение 2 за против въздържали се приема се. Изменение 3 за против въздържали се приема се. Четвърто изменение за против въздържали се приема се. Компромис 9 за против въздържали се приема се. Изменение 7 за против. Нека проверим изменение 7. Край на гласуването. Приема се с 22 на 19 гласа. Изменение 8 за против. Пак ще проверим, защото са много близки бройките. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 28 на 14 гласа. Девето изменение за, против въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против Отхвърля ли се? Аз мисля, че го приехме, но ще проверим. Край. Приема се 27 на 15 гласа. Изменение 11 за, против въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 41 на 1 гласа. Поздравления, господин Гайер, докладът ви е прият. And we move to Sean Kelly's, uh, Преминаваме към доклада на Шон Кели. Uh, can we vote already? Можем ли да гласуваме? Шан Кели, Шон Кели, компромис едно против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за против. Мисля, че трябва да проверим как се гласува по изменение 5. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуване на 42 на 1 гласа. Поздравление за Шон Кели. So we vote Rika Manner. Сега Рика Манер. Икономика на стойността за Европа. Favor against abstentions adopted. Компромис едно. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение едно се е отпаднало. Направо от компромис 2. За, против, въздържали се. Приема се. So amendment 4. Четвърто изменение за проверка по четвърто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 18 за, 24 против. Сега осмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Девето за, Девето изменение проверка електронна. Край на гласуването. Приема се. 24 за, 17 против. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за. 17 за. Проверка на 17-то изменение за начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 19 против, 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение се оттегля. Преминаваме към 23-то изменение за. Проверка 23-то изменение. Начало на гласуване. Votes closed. Край на гласуване. Отхвърля се. 16 за, 27 против. Преминаваме към пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 32 отделно гласуване. Първа част за, проверка на първа част. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се 18 за 26 против. Втора част за, против, въздържали се. Проверка, моля. Проверка на втората част. Начало на гласуване. The vote is closed. Край на гласуване. Приема се 30, 30 гласа за, 13 против. 7 компромис за, против, въздържали се. Приема се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте. Thank you. Край на гласуването. Приема се 43 гласа, 1 глас против. Поздравления! Сега преминаваме към последното гласуване на Олджих Власах, предварително планиране на политиката и дългосрочни тенденции. Започваме с изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, 5, изменение 5 за проверка на изменение 5. 5. Начало на гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 26 за, 18 против. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 9 за проверка на изменение 9.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 Withdrawn. Without... Оттеглено е. Кой ми каза, че има разделно гласуване? Някой казва, че има разделно гласуване и никой не възразява и ние като автомати гласуваме. И така, сега преминаваме към крайното гласуване за Начало на гласуването, моля. Електронно гласуване. Следващия път няма да слушам Ламбер. Край на гласуването. 42 гласа за, 0 против, 2 въздържали са. Поздравления. Край на гласуването. Сега преминаваме към Мойца Клева. Uh, we have the exchange of views with the guest speaker. I hope you, you present. Предполагам, че ще представите гост-ораторите. Доколкото разбирам, първо трябва да изслушаме нашите гости, след което аз ще им задам на два-три въпроса. Уважаеми колеги, Факта, че приключихме с гласуването, не означава, че трябва да шумим в залата. Трябва да продължим работа. По доклада на Мойца Клева сме предвидели обмен на мнение с госторатори. And I would like to present the guest speakers to the, to the colleagues. So we have Mr. С нас е Жулиан Дижол, координатор на политиката в Европейската федерация за обществени кооперативни социални жилища и господин Маркос Трилин, координатор на кампанията за европейските фондове. Господин Геннади Кендариев от фондовете за устойчиво развитие. Предвидели сме един час Колкото по-кратки сте обаче, ще имаме повече възможност за дискусия. Първо давам думата на господин Дижол. Благодаря, госпожа председател, благодаря за поканата за тази дискусия. Ще ви представя някои препоръки по различни проекти от Европейския съюз, частично е, финансирани от е, програмата за интелигентна енергия Препоръките ще видите, че са много близки до вашите предложения, правени по различни поводи и ще бъдат полезни за доклада, който изготвяте по собствена инициатива и който обсъждаме днес. Като въведение, съвсем накратко, think I do want to have my... Thank you, thank you. I'll try to... Да, ще се постарая да бъда кратък. Не, може да продължите. Аз само искам да се въдвори ред в залата. И така, на първия слайд виждате иллюстрация на мрачната тъжна реалност, що се отнася до енергийната ефективност и енергийната политика на ниво Европейски съюз. Има три елемента, които иллюстрират тази депресираща реалност. Има намаляване на енергийната ефективност. Не сме постигнали целта, която сме се поставили за 20% намаляване на ползването на енергия. Има доклад, изготвен от май, от миналата седмица, и там се посочва, че от 1990 година не е постигнат напредък към преминаване към чиста енергия. И това се дължи на продължаващото използване на въглища в бързо развиващите се економики, като Китай и други. Европа също има какво да направи по въпроса. Също ситуацията с европейската схема за търговия с емисии на парникови газове. Там положението също е трудно. Цената е доста ниска на въглерода, която се предлага, което не води до значителни приходи. И това не позволява да се намали използването на въглеродни емисии в економиката. Когато говорим в дългосрочна перспектива за климата и енергийната политика като цяло. Разбира се, това е в обхвата на дейността на друга политика, но а, тези въпроси са важни и за кохезионната политика. Сега ще ви запозная накратко с препоръките по някои от проектите, за които споменах, и за ролята на кохезионната политика в предстоящия период. Когато разгледаме факторите за постигане на е, сближаване. Един от факторите е създаването на синергии между различните политики на Европейския съюз, кохезионната политика от една страна е, и е, наскоро приятата директива за енергийна ефективност. В споразумението за партньорство за кохезионната политика трябва да се предвидят е, синергии между различните членове на директивата за енергийната ефективност. Четвърти, седми, двайсти е, член в частност. Казва се, че държавите членки трябва да имат дългосрочна стратегия за мобилизиране на инвестиции в обновяването на националните сградни фондове. Ясно се вижда, че енергийната ефективност, директивата изисква от държавите членки силна ангажираност, що се отнася до инвестициите на средства. Кохезионната политика е един от инструментите, който трябва да се използва. Например, някои от проектите, които споменах, е, призовава за създаването на енергийно ефективни фондове на съответното ниво, на национално, регионално или местно. Е, тези фондове трябва да е, следват изискванията за енергийна ефективност и за тези, които доставят енергия. Те трябва също да заделят средства в фонд, който може да се комбинира заедно с това, което е предвидено в Европейския фонд за регионално развитие. Някои от проектите изискват създаването на възможности за съвместни действия за диалог между управляващите органи, за това как най-добре да се прилагат политиките, как да се постигат най-добре синергии между енергийната ефективност и кохезионната политика. На следващо място са тематичните концентрации. Това е чувствителен момент, в който се намираме. Водят се преговори. Някои от препоръките, които бяха отправени, са насочени към това да се подкрепят тези тематични концентрации. Първо, защото ще се създадат стимули за управляващите органи да заделят така наречените фондове за енергийна ефективност от съответните източници. И на второ място, защото това ще бъде чудесна комбинация с а, новия те инструменти за регионално развитие. Тематичните концентрации ще създадат възможности за създаване на регионални стратегии. Това също ще даде стимули на обществените органи да видят какви са ползите от инвестиции в ниско въглеродни производства. Тук има също голям потенциал за създаване на работни места, свързани с енергийната ефективност. Това са странични ползи. В Северна Ирландия, например, когато се направи съпоставка с разходите за намаляване на най-енергоемките жилища. Виждаме какви са разходите. Е, има също и разчети за това колко средства могат да се спестят годишно за службите за здравеопазване. Виждаме около 600 милиона евро, що се отнася за обновяването на най- енергоемките жилища и около 40 милиона спестявания годишно в службата по здравеопазване. Виждате, че до 10 на години ще има възстановяване на средствата, които са вложени в обновяването на жилищата и здравеопазването. И за това е толкова важно управляващите органи да видят какви ще бъдат и страничните ползи от мерките. Трябва да се запитаме дали влагането на средства в енергийна ефективност е, е най-добрият начин да оползотворим тези средства. Има различни проучвания, когато трябва да се съпоставят средствата които се влагат от държавата в обновяването на зле изолирани жилища с други видове инвестиции, например изграждането на пътища. И ще видим тук, че има ясна полза от това да се инвестира в енергийна ефективност, защото това, което се спестява от сметки за енергия, може да се вложи в реалната економика. Това е обект на други проучвания, които би трябвало да бъдат разширени в бъдеще. Какви са факторите за успешното прилагане? До сега говорих факторите за кохерентност, а сега преминавам към факторите за успешно прилагането. Важно е да бъдат е, създадени е, добри оперативни програми, да бъдат откроени приоритетните оси. Един от приоритетните проекти, в които участвахме, е, се отнасяше до това да се оптимизира енергийната ефективност. Понякога обаче амбициите в тази област не са най-доброто нещо. Важното е има приоритетни оси или оперативни програми, които да са фокусирани върху нисковъглеродни инвестиции. Затова е по-добре да се следва този подход, вместо да имаме оперативна програма за градоустройство, свързана с амбицията за енергийна ефективност. Разбира се, интегрирания подход на Европейската комисия е уместен, но ако имаме постигане на висока енергийна ефективност, трябва да има отделна оперативна програма или приоритетна ОС. Ниско въглеродните инвестиции, особено в жилищния сектор, може да имат успех само ако се отчита и фактора човешки капитал. Необходимо е да има местни инвестиции, важни са също стратегиите. Друг фактор за успешното прилагане се отнася до създаването на местни кластери от устойчиви социални жилища. Интересното тук, що се отнася до политиката, е идеята за създаване на кластери. Доста често се създава впечатлението, че пътят напред е да се подобри конкуренцията между малките и средни предприятия и че това ще доведе до стимулиране на строителството и прехода към нисковъглеродна економика. Проектите, в които участвахме, показват, е, че трябва да се намерят добри нови пътища за сътрудничество между малките и средни предприятия, вместо те да са в конкуренция помежду си. Проекта, наречен Шелта, стига до извода, че използването на а, рамковата програма според а, директивата за обществените поръчки, както и диалогът между различните заинтересовани страни, архитекти, а, фирми, които се занимават с саниране на жилища и прочие, би довело до намаляване на разходите за извършване на строителните дейности. Също може да се създадат е, и групи за създаване на местни стратегии. Тези местни групи за подкрепа могат е, да бъдат от полза за развитието. И така. Исках да ви запозная с някои от препоръките, свързани с проекти на европейско ниво, свързани с енергийната ефективност, с градостройството и да покажа, че има синергии между различните политики на Европейския съюз. И това е изключително важно, защото съответства на реалността на място. Благодаря ви много. Маркус Рилинг. Благодаря, господин Маркус Рилинг. Благодаря. ви благодаря, госпожо председател, благодаря за поканата, която ми отправихте да дойда днес. Докато а, се настрои компютърът, а, кратка презентация. Аз и колегата работим от, в мрежа от неправителствени организации с представителство в 14 държави от източна Европа. От края на 90-те години следим международните финансови институции и средствата, които се отпускат за регионално развитие. Моето име е Марко Стрилинг, колегата е Геннадий Кондарев. Аз е, искам да е, се спра на евентуалното спестяване, е, което може да се получи от енергийна ефективност и какво финансиране се отпуска за тази цел. А колегата Геннади след това ще се спре на примерите в конкретни страни. През последното десетилетие не е имало кой знае е, какви промени в енергийното спестяване. В източноевропейските страни енергийната интензивност е поне два пъти по-висока, отколкото в 27-те държави членки на Европейски съюз, като някои страни в България, например, е, имат още по-лоши показатели. Там изобщо е, през последното десетилетия, през последните години не е имало кой знае какво подобрение на положението. Енергийната интензивност е, е съставен фактор, е, който обхваща различни економически аспекти включително е, жилищното настаняване, жилищата на хората. Може ли в краткосрочен план обаче да се постигне някакво спестяване, като под краткосрочен план разбирам към 2020 година? Има различни е, варианти тук. Аз е, тук е, е, представям варианта, който все още се смята за реалистичен. Е, политика, основана на висока интензивност на енергийното потребление. Е, тук потенциалът за спестяване в 12-те източноевропейски държави, членки на Европейския съюз, е около 18%. Това може да се постигне към 2020 година с рентабилни мерки. Ако погледнем, това е цифра, която въжи за жилищата, а ако погледнем отоплението, там потенциалът е малко по-голям. Имам предвид чрез мерки прилагани към отоплителните и други уреди. Там потенциалът е малко над 20%. Ето тук страните, в които работим, отново те са показани на е, тази графика. В Латвия като че ли има по-висок потенциал за спестяване, отколкото в Словакия. Е, е, между 15 и 20%, които да бъдат спестени в домакинствата към 2020 година. Сега, финансовата страна. През целия период 2007-2013 година са отпуснати около 5,5 милиарда евро – е, освоените средства е, са около половината от тази сума. Това са колонките отцветени в жълто. Е, отпуснатата сума между държавите членки 15-те стари и 12-те нови също се вижда, че парите в новите държави членки са малко повече. Сега някои отделни страни. Чешка република. Близо до 1 е- милиард евро са е, предвидени за енергийна ефективност. Е, тези мерки обаче още през 2011 година бяха осъществени така, че се изчерпи предвиденията бюджет за жилищата. В Латвия след сравнително кратък срок е, парите за енергийна ефективност в жилищата е, е, бяха изразходвани, което доведе до преразпределение и удвояване на първоначално определената за тази държава сума. Сега, делът на освоените средства представлява проблем за някои страни. И той е анализиран в средносрочния преглед, извършен от комисията – недобрият административен капацитет върви ръка за ръка с ниската степен на освояемост на средствата. Виждате, че такъв е случаят в България и в Словакия. Положението е малко по-добре в Естония, в Латвия. Както вече обясних, много бързо бяха освоени средствата, поради което размерът им бе отвоен. Но въобще, както се вижда от графиката, освоемаността на средствата за енергийна ефективност е доста ниска. В някои държави членки в Източна Европа този дял е по-нисък от средното за Съюза с 27-те му държави членки. След като дадох тези уводни разяснения, ще дам думата на колегата Генади, който ще се спре на примерите в отделни страни. Благодаря, госпожи е, и господа. Аз съм Геннадий Кондарев, е, е, работя в България. Представител съм и на неправителствени организации и тематична работна група, която да разработи новата работна програма за регионално развитие за 2014-2020 година в страната. Една кратка ретроспекция. През 2009 година имаше едно изменение на регламент 1080 Първоначално се предвиждаше държавите е, членки да използват 2% от средствата от Европейския регионален фонд за енергийна ефективност в жилищата. През 2009 година този процент е, беше увеличен е, до 4%. Като тук може да се използват средствата в общинските жилища, които се предоставят на различни категории е, нуждаещи се лица. Дали страните са се възползвали от измененията е, е интересен въпрос. Е, това ще влезе в нашите заключения и за това споменавам това изменение от 2009 година. Както казах, работя в България. Положението там с енергийната ефективност е следното системите, които трябваше да подпомогнат повишаването на енергийната ефективност в жилищата бяха открити едва в лятото на миналата година. Страната никога не се възползва от изменението от 2009 година. Само 32 милиона евро бяха отпуснати за енергийна ефективност в общинските жилища, плюс още 8 милиона за жилищата предоставени на крайно нуждаещи се. България е, е в много тежко положение е, от гледна точка на изпълнение на проектите, е, защото се изисква 100% съгласие на собствениците. А в жилищните блокове от стар тип можете да имате 50 апартамента в един вход. Всеки от апартаментите има отделен собственик. Това, разбира се, е проблем на националното законодателство, но той се явява и като спирачка пред изпълнението на проектите за повишаване на енергийната ефективност. И друга голяма пречка за изпълнението на тези проекти е, че е, е трябва 50% е, е, от средствата, ако хората не могат да си ги позволят, да вземат заем. Е, семейства с финансови проблеми не могат е, всъщност да отговорят на изискванията за получаване на банков заем. И едно от нашите заключения е, че трябва да съществуват допълнителни механизми и инструменти, може би, е, които да се управляват чрез общини, чрез държавни фондове или чрез неправителствени организации. Също така замолихме колеги от други страни, които участват в нашата мрежа на име Bank Watch, какво е положението там. В Чехия, например, се подхожда специализирано. Националната схема за инвестиции в зелено дава средства за жилищата като тази схема събира средствата си от търговията с емисии на въглероден двуокис. Много добре работят, имат значителна подкрепа от европейски фондове, търсенето е сериозно и резултатите са добри. За държавните жилища страната още през 2011 година изразходва средствата си, така че се отпуснаха допълнителни средства. В Естония Подходът е различен в сравнение с този в Чешката република. Европейските фондове е, подпомогнаха е, обновяването на жилищата, е, докато схемата Зелени инвестиции подпомагаше енергийната ефективност в държавните сгради. В Естония има доста голям брой жилищни кооперации. Ревизиите, е, които се извършват е, до сега, е, показват обещаващи, обещаващи резултати. Около 45% е енергийното спестяване, но колегите имат известни резерви и те смятат, че трябва да се използват методи, които да отчитат реалното спестяване в сградите. Унгария. Унгария искаше е, да използва е, европейски средства за повишаване на енергийната ефективност в жилищата, но това до голяма степен не се случи поради финансовата криза. Е, страната не можеше поради тази криза е, да е, влезе в ролята на съфинансиращ. И мерките, които вече бяха започнали да се изпълняват преди около две години, бяха просто спрени в Латвия, както каза вече и Маркус. Това е бялата лястовичка, както казваме ние на български язик, рано пиле. Латвия започна много сериозно да подпомага мерките в жилищата в началото на програмния период, но тъй като започнаха наистина твърде рано, набраха скорост и успяха да генерират много голям интерес и търсене към този тип помощи за повишаване на енергийната ефективност. Изчерпаха средствата си и е, използваха е, изменението от 2009 година. Е, преминаването от, 2, от 2% е, те преминаха към 3 е, е, и над 3% е, финансиране от европейските фондове. Е, в е, Полша е, много са малко отпуснатите средства от европейските фондове. За държавните сгради беше много сериозно търсенето. Колегите казват, че там отпуснатите средства са могли да бъдат и по-големи, за да се удовлетворят всички потребности. В Словакия Една от основните неща, на които ни обърнаха е, внимание колегите, бяха неправилно зададените критерии, да кажем, изолирана площ, площ с изолация вместо площ, на която се осъществява спестяване на енергия. Там не се използва програмата Джесика, което според колегите води до неоползотворяване на възможности и до по-ниска степен на енергийна ефективност. С колегите се опитахме да изготвим някои препоръки. Европейският парламент играе много сериозна роля. Очакваме в скоро време решенията от тристранните срещи и се надяваме, е, че е, ще бъде заявена много голяма амбиция за е, разпределяне на средства от Европейския фонд за регионално развитие и фонда за сближаване. Общо около 50% от средствата ще бъдат насочени към мерки за постигане на ниски емисии на въглероден двуокис. Е, тези мерки е, трябва да бъдат осъществени максимално бързо. Е, обърнах ви внимание на това изменение на регламента от 2009 година. Когато амбициите се преразгледат в хода на програмния период, тогава не се постигат толкова добри резултати, както ако едно високо ниво на амбиции се зададе в самото начало. Този път има по-висок прак, можете да използвате до 13% от отпуснатите средства от Европейския фонд за регионално развитие и страните могат да предприемат много по-сериозни мерки още от самото начало. Сега на ниво проекти. Ние много силно се застъпваме за това проектите да бъдат амбициозни. Е, като е, те не трябва да бъдат половинчати, е, защото половинчатите мерки не могат да доведат до онази енергийна спестовност, която ни е необходима. И освен това, трябва а, да се използват средства, които не минават а, през банките. Защото банките просто въвеждат цифри в таблици в програмата Excel и преценяват на кого а, да дадат пари и на кого да не дадат пари. Докато в цяла Европа има примери за успешно функциониращи такива системи, които, например, се управляват на непр... от неправителствени организации. Преференциално третиране трябва да има за семейства с а, а, така неблагоприятно финансово положение или а, с а, хора застрашени от енергиен а, а, недоимък. Въпреки, че програмата в България, например, започна късно, виждаме, че има а, до 75% а, помощ на хора, които са в затруднено положение, истински бедните семейства ще получат до 100% помощи. Хората трябва да се чувстват истински засегнати от тези проекти. Те трябва да участват в тях, когато проектите се изпълняват на национално или местно равнище. В крайна сметка това са проекти, които засягат собствените им жилища. И е, те живеят там и наистина трябва да знаят какво се прави, защо се прави и защо експертите им препоръчват една или друга мярка за спестяване на енергия, а не нещо друго или нещо по-скъпо или нещо по-ефтино. Ние смятаме, че е, е, е, с финансиране трябва да се по помогнат одитите на енергийното използване както и е, да се извършва проверка при е, проектите, при проектирането на жилища. И както е, ни подсказаха колеги от някои страни, трябва да използваме реално спестената енергия като показател, вместо да се използват разни безсмислени индикатори. И пак се връщам на нивото проект. Проектите е, не трябва да разчитат е, само на установените от съответната страна минимални мерки е, за постигане на енергийна ефективност. Когато е възможно, проектите могат да бъдат и по-амбициозни, отколкото са минимално установените прагове за съответната страна. И последната ни препоръка, но само като изброяване, е да има по-голямо подпомагане от европейските фондове за комплексни проекти с много мащабни мерки за спестяване на енергия, например чрез използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. Тогава винаги се излиза над минималните изисквания. Благодаря. Сега искам да дам думата на Констанция. No, we normally don't do the clapping, so it's not that we are not doing. Обикновено а, не ръкопляскаме. Не, че искам да спра ентусиазма на колегите, но просто тук е прието да не се ръкопляска. Благодаря, Денота. Аз говоря от името на докладчика, госпожа Мойца Клева Кекуш, която не може да присъства днес, но тя изпрати своят материал и ме помоли да поставя някои въпроси и да направя някои коментари. Мерките за а, стимулиране на енергийната ефективност а, трябва да а, получат приоритет и в кохезионната политика. Инвестициите в енергийната ефективност създава работни места, подобрява конкурентоспособността и е печеливша мярка за всички в борбата с промените в климата. Доста проучвания показват, че има положителни ефекти от инвестиране в енергийната ефективност, но Сметната палата наскоро остро критикува използването на кохезионни средства за енергийно ефективни проекти. Една от препоръките, която беше отправена е да се използват по-строги критерии при подбора на проекти за енергийна ефективност, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Госпожа Клев иска да чуя какво е вашето мнение и какво е мнението ви по заключенията на Сметната палата. Какви трябва да бъдат критериите за подбор на проекти за енергийна ефективност. И на последно място госпожа Клева иска да посочи едно от основните, едно от основните неща, което ще препоръча в доклада си, е засилено използване на новаторски финансови инструменти в тази област. Тя счита, че новаторското финансиране на ниво Европейски съюз и държави членки може да послужи за катализатор за енергийна ефективност и в други области. Какво е вашето мнение за използването на финансови инструменти в тази област и по-конкретно как оценявате опитите на някои държави членки, да речем Франция, да модулират съфинансирането в, а, а, по някои от проектите за енергийна ефективност. Искам а, да допълня две неща от мое име. не можем да говорим за енергийно ефективни мерки, само що се отнася до социалните жилища. Трябва да говорим в по-широк план изобщо за жилищата, не само за социалните жилища. Някои от технологиите, които се използват от малките и средни предприятия, които използват по-малко енергия, също са част от енергийната ефективност. И трябва да обсъждаме не само субсидиите, но и намирането на нови инструменти за финансиране. И на второ място, както вероятно знаете, Европейският парламент изготви доклад по търговията за, с цел 2 този доклад не беше гласуван и беше върнат за доразглеждане в ресорната комисия. Това не е специален инструмент за кохезионната политика, но е част от дебата. Може би ще можете да кажете вашето мнение и по този въпрос. Разполагаме с ограничено време, е, затова е, Давам думата веднага на Ян Олбрехт. Бяха подчертани е, няколко елемента от различните оратори. Първо, промяната в регламента през 2009 и последиците от това. Обсъждали сме този въпрос а, е, няколко пъти. Промяната в допустимостта, както и в а, е, обхвата, в финансовата перспектива, не е верният подход. Резултатът не беше особено забележителен защото средствата по Европейския фонд за регионално развитие бяха вече разпределени и това изискваше промяна в програмирането и прехвърляне на средства от а, а, някои други цели към а, подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. За това, това, за което говорим, е, е теоретически интерес, но на практика нещата не са особено добре. За периода 2014-2020 искаме да се постигне повече. Сега се договарят инвестиционните приоритети, свържени с тематична цел номер 4 ниско въглеродни и енергоефективни проекти. Искам да припомня, всички, че всички сгради, както държавните, така и частните и социалните жилища бяха включени в новия регламент. Ние обсъждаме минимално използване на средства от регионалния фонд за развитие. Ще обсъдим този въпрос малко по-късно днес. Това е минимума. Нещо, което не беше споменато или съм го пропуснал, е, че кохезионния фонд също е включен и че ще е възможно да използваме кохезионни средства за енергийна ефективност на сградите, което е нещо ново. Реакцията на държавите членки е различна. Някои от държавите членки вече са разработили много добра система за сградния си фонд и не се нуждаят особено от европейските средства за това. Но има някои а, въпроси, които са открити и трябва да се е, разрешат. Беше проведена конференция в рамките на работната група а, за инвестициите на държавата а, в а, жилищата, включително в а, частните а, жилища, инвестирането на публични средства в частни сгради. И това не е особено ясно за крайните бенефициенти. И нещо, което не е свързано с жилищата. Не бива да забравяме, че има доста действия, които са предприяти от конвента на кметовете. Те сключиха нещо като договор и се договориха е, за приемане на енергиен план за намаляване на СО2 че ще разработят много конкретен план за целта и ще използват фонда Елена за целта. Що се отнася до кохезионната политика, какви ще бъдат последиците, ако в един град направят нужното, изготвят план за енергийна ефективност, те трябва да се ползват от по-бърза писта, що се отнася до кохезионната политика, иначе това ще е безмислено. И моето предложение е да се намери начин, може би в разпоредбите, свързани с прилаганото, да се предвиди използването на енергийния план, изготвен от конвента на, на кметовете когато искат да използват европейски фондове, за да има допълняемост в по-голяма степен в бъдеще. Председателката, уважаеми колеги, имаме проблем. Ако искаме да оставим 5 минути в края на разискванията за нашите гости, ще дам възможност само по 2 минути на следващите оратори. Искам да кажа, че ако говорите повече от 2 минути, няма да можем да изслушаме отговорите на нашите гости, защото имаме и други точки в дневния ред. Затова моля ви да бъдете дисциплинирани. Карин Мадели за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. Мисля, че тук наистина трябва да а, отправим едно предупреждение, защото енергийният преход днес, вие го напомнихте, трябва наистина да осигури сигурност за бъдеще, но нашия енергиен модел е несъвместим с стабилността на климата. Затова днес, за да се справим с проблем, вие го казахте, двата начина са намаляване на разхода на енергия, значи, това са економически, екологически и социални последствия. И втория момент е, че трябва да потребяваме по-низко, е, ниско въглеродни производство, защото делът на тези горева наистина намалява. Това, което искам да кажа е, че този въпрос засяга всички области на живота. Транспорта, замедели и така нататък. Обаче, отрасъла, в който днес наистина трябва да се ангажираме, казвам го, защото аз се занимавам с доклад за социалното жилище и днес ще представят такова становище, е именно е, отрасъла е, на строителството. Първата последица, вие го казахте в примерите си, е, е 4%. Много държави закъсняват с този показател. Защо? Защото няма никакъв финансов механизъм за да могат тези държави наистина да си служат с новите инструменти и за да могат да задействат всички проекти за обновяване. И точно в това е и сърцевината на проблема, когато говорим за жилищата. Сърцевината на проблема е кое? Че финансирането на такива проекти за енергийна ефективност много често се идентифицира с основното, а именно къде да се намерят парите. Къде е финансирането, което може да позволи реалното термично обновяване и то в широки размери. Точно за това считам, че Европа трябва да се занимае с това, а именно да е, лансира един истински фонд за енергийна ефективност, заедно с е, Банката за инвестиции, защото знаем много добре, че тези инвестиции ще бъдат рентабилни, те ще се възстановят. Това няма да може да стане, ако успоредно с това обаче ние не си изградим собствените средства, например в обучение и в заетост. Днес в професионалното обучение трябва да адаптираме по-добре самите, а, самите курсове. Трябва да приспособим тези курсове към а, тези нови отрасли. И накрая по директивата за енергийна ефективност. Тя ни води до това държавите членки поне да спазят тези 3% задължения за обновяване в публичните сгради. Но това не е най-важното. Не там ще се направят най сериозно В жилищата ще стане. И то в старите жилища. Именно там ще трябва да се насочат инвестициите. И когато е, Нашия докладчик е, в сянка, а именно господин е, Флащи, казва да, утре ще могат средствата да се насочат и в държавните сгради, и в частните сгради. Наистина това е най-уместното. Само така ще можем да видим как наистина да е, финансираме чрез регионални фондове за инвестиции – за термично обновяване на местно равнище. Ето тук ще настъпи истинска динамика. Динамиката на този отрасъл строителство и жилище. Освен това, господин Дижел каза нещо много важно – много често, когато говорим за такова термично обновяване, е, се говори за енергийната несигурност е, с пряка последица върху покупателната способност на жителите. Така че цялата тази фаза на съпъсващи мерки за населението трябва да се разгледа. Самото поведение трябва да се приспособи. Трябва наистина да, да има придружаващи мерки за населението. Трябва да изберем напред и връзката. Вие, господин Жил, го направихте връзката между здравеопазването и енергийната несигурност и е, лошите условия в жилищата. Това, което аз ще помоля сега нашите гости е да ми кажат, мислите ли, като мен, че днес наистина е крайно време Европа да е, създаде един нов финансов фонд, инструмент, фонд за енергийна ефективност, как вие виждате евентуални такива нови финансиращи механизми? Като същото време трябва да се насърчат и останалите е, средства, които вече съществуват. Извинявайте, госпожо председател, че превиших времето. Не е мой проблем, но вие отнехте повече от 5 минути, а сега имаме 12 минути за всичко. Ламберт. Едноминутно изказване. Първо, много съм готов, много съм доволен, че имаме такова изслушване по доклада на госпожа Клева. Е, НП имаше разисквания и няма да повтарям всичко, което съм казвал за енергийната ефективност в пленарна зала. Освен това, имаме инструменти и искам да знам как а, се осъществява връзката а, с договорите за партньорство в държавите членки? Това е нещо, което трябва да започне на 1 януари следващата година. В програмата ли се намирате вие? Второ, всяка държава членка трябва да представи план за енергийна ефективност в средата на тази а, година. Е, защото ние като че ли не използваме инструменти, които съществуват. Второ, НП не желае е, да се излиза с нови цифри, с е, нови задължения. Ние искаме повече гъвкавост, като задълженията много конкретно се претворят в националните планове за действие и в договорите за партньорство. Там трябва да се осъществи конкретиката. Има разлики в държавите членки, защото положението е различно там. Е, ако говорим само е, за е, страните, които получават конвергентни средства или средства за сближаване, това не е достатъчно. Как стои положението в другите страни? Шон Кели. Благодаря. Много е тъжно да се чуе, че от е, средата на 90-те или края на 90-те години е, движението към чиста енергия като че ли е поспряло. Аз самият смятам, че има едно леко движение в посока към отлагане на е, действията – Всъщност действието трябва да се предприемат именно сега. Сега е времето за действие и за това трябва да се съсредоточим върху е, този процес. Е, по отношение на жилищата, там се разкриват огромни възможности, но готово ли е обществото да използва инструментите, ако е, му ги дадем? Е, ние трябва, както казаха ораторите, да определим какъв, какъв дял от финансирането по фонда за кохезия трябва да се отпусне за тези цели. Новите инструменти, за които беше дадена идея, трябва да бъдат проучени. В Ирландия използваме една система която се нарича Pay as you save. Ако а, през определен период а, докажете, а, че а, сте спестили определено количество енергия, това намалява фактурата ви. Много правилно беше а, това, а, което а, бе казано за а, обучението. А, не трябва а, да се. А, отнема толкова много време за тези процеси. Е, трябва хората е, да бъдат надлежно обучени. В е, Северна Ирландия имаше спестявания на стойност 40 милиона е евро поради е, прилагането на такива мерки. То, за това трябва да се говори. То има значение не само за околната среда, но и за здравето на хората. Колкото повече, толкова по-добре. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Председателят. Благодаря, господин Ангоракис. Ευχαριστώ. Εγώ έχω τρεις ερωτήσεις να κάνω. Καταρχήν η πρώτη... Благодаря. Три въпроса имам. Първо към господин Левинг. Ако добре разбрах, казахте, че през 2013 година са изразходени 50 000 евро. И след това ни говорихте за повишаване на енергийната ефективност. Два въпроса към господин Кундарев. Казахте, че в Естония показателите не са добри. Не знам дали можете да ни кажете кои са най-добрите показатели, които трябва да се използват. Освен това, във връзка с енергийната ефективност – става ясно, не става ясно дали се увеличава или се намалява енергийната ефективност. Говорихте за България, мисля, че и в Гърция има е, също такъв много сериозен проблем. Оказва се, че най-добрия метод да се спестява е капиталистическата криза. Ние установяваме наистина намаляване с 30% на енергия в Гърция. Защо? Просто защото енергията е много скъпа и ето ние така впечатляващо спестяваме енергия. Мисля, че в България правителството падна именно заради повишаването на цените на енергията. Какво е точно положението според вас? Освен това, защо не говорихте повече за а, държавните сгради? Защото те наистина хъбят енергия страшно много. Господин Вебер, благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да си зададем съществения въпрос. Какво точно желаем да осъществим благодарение на регионалната политика, кохезионната политика. Искаме ли повече конкурентоспособност? Искаме ли да се борим срещу промените в климата? Ето това е същественият въпрос. Сега, ако в дебата говорим за изолирането на частните или на държавните сгради, трябва да се питаме защо един регион с добре изолирани сгради би следвало да бъде по конкурентно способна, отколкото, е, по способна, отколкото друг. Ясно е, че кохезионната политика трябва да изиграе ролята си, това е вярно, но основният проблем е, че ако ние инвестираме в по-добрата изолация, ние подпомагаме регионите да бъдат по-конкурентно способни. Това ще им позволи да инвестират по-дългосрочно. Всички знаем каква е канавата на тази директива за енергийна ефективност. Ораторите представиха всичко това. Единствената цел, която няма да бъде постигната, е именно тази, която аз току-що цитирах. Ето това е и причината на реформата, която искаме да въведем. Има много правно вързващи мерки. Припомням, че в самата директива ние говорим за енергийна ефективност само за държавните сгради, не и за частните. Това означава, че тази цел чрез кохезионната политика ще се добави към другите. Създаването на адекватни параметри, стана въпрос за сметната палата и становището по тези параметри, Целта е в крайна сметка да имаме 2 градуса по-малко тук в залата и с тези 2 градуса ще има много сериозно спестяване. Ако не определим нещата коректно, единственият факт просто да намалим температурата в, на термостата, вече ще бъде ли енергийна ефективност или не. Не това желаем, нали така? Така че въпросът за подходящите параметри наистина е съществен. И още едно изречение – към Констанци във връзка с промените в климата и с схемата за търговия на схеми. Една от основните причини за, за ниските равнища на амбиция е, че в е, областта на търговията на въглерод държавите трябва да използват деблокирани средства, които пък да се вкарват в мерки за енергийна ефективност. Германия го прави, но това е, е факултативна опция. Ако може това да бъде задължение, т.е. използването на тези кредити задължително да се използват за поощряване на мерки за енергийна ефективност, това би било чудесно. Но е много трудно всички тези мерки, които ние поощряваме, да станат задължителни, защото някои всъщност нарушават конкурентоспособността на нашата промишленост. Господин Бощинаро, това е важен дебат. Е, става ясно защо трябва да се подкрепи енергийната ефективност. Идеята ни заедно с Европейската комисия, всяко нещо в нашия доклад е, да допринася и за противодействие на климатичните промени, тъй като изолациите, които е, се създават в сградите, са част от решението, не цялото решение. Трябва да бъдат изолирани и обществените сгради, и частните жилища, но трябва да се внимава да се обърне внимание на доставчиците на енергия, на топлоенергия, на електрическа енергия. В Кохезионния фонд, както и в Фонда за регионално развитие, могат да бъдат използвани от тях средства в полза на бенефициентите. Ние искаме да се стигне до висока ефективност, не просто до произвеждане на енергия, а до нови начини на генериране на енергия, което води до пестене на енергия. Трябва да има ново поколение топлоснабдяване и електроснабдяване. Необходимо е да се инвестира във възобновяемите източници на енергия. И така, как да постигне нещо по-добро в бъдеще. За да постигнем това, трябва да намерим начин да измерваме ефективността. Не само спестяванията, това е подобряване на ситуацията, но трябва да е възможно да се измерва тази ефективност в всички сгради, които са се ползвали от европейски фондове. Изключително важно е това, за да се проправи път за ново поколение сгради в бъдеще. Sper că nu s-au spus anumite lucruri care sunt много неща не бяха казани, а те са също важни. На първо място имаше някои интересни цифри, свързани с освояването на средства. Аз високо оценя презентациите на нашите гости но трябваше да се подчертае защо има разлика в освояването на средствата и защо тези разлики са толкова големи. Това, което се прави, е, е също нещо, което допринася за економическия растеж и трябва да се намери начин да се реализира на практика. Но това, което не чухме, е какъв е ефекта от законодателството, свързано с обществените поръчки. Нито пък беше споменато как ще се насърчи частният е, сектор, например, е, чрез е, публично-частни партньорства. Считам, че тук трябва да фокусираме своето внимание. Председателката. Няма да дам думата на представителите на Европейската комисия, ще имате тази възможност, когато в залата са докладчиците. Сега бих искала да се възползвам от присъствието на нашите гости, за да им дам възможност да отговорят на въпросите. Моля да ни повтаряте вече казаното. На въпроса на госпожа Клева за Европейската сметна палата. Този доклад се отнасяше до обществените сгради. Те имат по-различен бизнес, модел от частните жилища, поради това, че в частните жилища може да използвате найемите за частично саниране, също може да влияете на поведението. Това е важно за бизнес модела. И на следващо място съпътстващите ползи свързани с създаване на работни места, постигане на спестяване и прочие. А, а сметната палата не гледа всички тези аспекти. Затова има погрешно тълкуване в доклада, но в доклада се подчертават важни аспекти, свързани с оценка на потребностите предварително и в последствие, нуждата евентуално промяна в бизнес модела – също използването на средства а, чрез а, а, заеми или използване на модела Pay as you save, както беше споменато тук. Трябва да видим как могат да се използват тези а, инструменти, както и а, грантовете. Това е от мен. Още един коментар по доклада на Европейската сметна палата. Там е ясно, че голяма част от дейността по обновяване е свързана с подобряване на състояние на сградата, а не специфично с подвишаване на енергийната ефективност. Сега критерии за подбор на проекти и е, кои са показателите, които наистина говорят за постижение, за резултати. Изготвянето на такива показатели може да бъде една мярка. Разбира се, и финансовите инструменти, е, да, дължни сме е, да е, видим е, кои хора са бенефициери, трябва да съчетаваме мерките, трябва да привлечем и енергопроизводителните дружества, трябва да използваме и безвъзмезни помощи и заеми. В Европейския фонд за регионално развитие малките и средни предприятия винаги са били е, приоритет. Европейската Централна банка сега създаде един механизъм, който ще се възпроизвежда навсякъде за подпомагане на малки и средни предприятия. По отношение на конкурентоспособността, е, нещата вървят надолу като цени. Е, доколкото разбрахме, в Чешката република има финансиране с приходи от тези мерки за възобновяеми енергийни източници. Най-добре тук би било да се възприеме този подход, защото той се отразява върху общата политика за борба с промените в, в климата. Европейският съюз е внесъл толкова много твърди горива, а, че дефицитът му е 138 милиарда евро. А, ако а, се премине към тези методи на енергийна ефективност, това ще намали енергийната зависимост, както и цените. Сега по отношение на подготовката на договорите за партньорство, да, националните планове за действие трябва да са готови в средата на годината, но това няма да е така очевидно. Някъде такива планове липсват. От друга страна, е, свидетели сме и на това, че е, е, някои страни много акцентират върху енергийната ефективност в Чехия, например, и най-различни райони могат да получат финансиране за тази цел. Две бележки във връзка с общото разпределение и освояването на средствата. Отпуснатите средства са 3,5 милиарда. До сега 3,8 милиарда обаче са освоени, ако правилно чухме. Как се изчислява обаче енергийната ефективност? Как се измерва? Освоемостта е критерия и само до някъде. И за това нямаме много ясно проследяване на резултатите. За това смятаме, че се нуждаем от по-добри показатели, които да отчитат постигнатите резултати. Благодаря. Съвсем накратко, ако позволите, ще се включа и аз. Значи, е, това трябва да бъдат показатели, е, които е, показват колко енергия се спестява, не колко площа е санирана. Ние не включихме държавните сгради, защото гледахме предимно жилищите. Естествено, че енергийната ефективност трябва да бъде съчетана с възобновяемите енергийни източници. Ако говорим само за енергийна ефективност, мисля, че няма да можем за един ден да изчерпим темата. Местното законодателство, разбира се, може да се окаже пречка. Споменахме България като пример, но европейските фондове трябва да намерят начин да функционират някой път въпреки националното законодателство още веднъж трябва да се ориентираме е, към амбициозни цели още на европейско ниво, защото ако изцяло оставим държавите членки да правят това, което искат и да проявяват гъвкавост, е, твърде възможно е голяма част от тях е, да не е, решат да изпълняват целите, определени от Европа към 2020 година. Ако някои държави решат да тръгнат към мащабни проекти, които са лесни за финансиране, те често са свързани просто с попиляване на европейски пари. Това са инфраструктурни проекти. Сега съчетаването с а, на, а, други финансови инструменти с безвъзмезните помощи, аз а, смятам, а, че а, енергийната ефективност навсякъде в жилищата трябва да бъде подпомагана. Дори а, в семейните а, жилища, а, въпреки че а, не е редно да се инвестират държавни пари в жилищата на хората, трябва да има гъвкави и достъпни инструменти, които така да са съчетани помежду си, че да може да се стигне до всеки граждани на Европейския съюз. Защото ние се стремим към растеж основан на приобщаването. Това са бележките ми. Благодаря. Uh, благодаря. Искам да а, благодаря на гостите. Приключваме работата по тази точка. Следващия път ще изслушаме доклада, който ще ни бъде представен от самия докладчик Мойца Крева, както и Европейската комисия. И сега преминаваме към последната част на заседанието заседанието на Комисията по регионални въпроси за април месец. Имаме един час, пет въпроса, по които трябва да проведем разискване. Бъдете дисциплинирани. Като начало докладът на Ламберт Ван Ниселрой и Констанце Крел за а, общо приложимите разпоредби за Европейския фонд а, и за отмяна на един регламент. Констанца. <laughs> Уважаеми колеги, Интересна е равносметката. Десет триалога се стояха от, следващ, от миналото заседание, а от септември 32 тристранни срещи по този общ е, регламент, както го наричаме. Както казахме и миналия път, наистина не стигнахме там, където ни се искаше. Междувременно, действително, Ламберт и аз бяхме разочаровани. Сега вече има 12 блока, по които трябва да преговаряме. Тематичната концентрация, регионално, териториалното развитие, мониторинг, техническа помощ, управление и контрол, допустимост, големи проекти, публично-частни партньорства. Виждате, много са. Всички тези блокове почти са приключили. 95%. Намерили сме компромиси, има съгласие а за останалото има предложения за компромиси или от комисията, или от парламента, но не е постигнато съгласие. И това съгласие изглежда невъзможно. Какво искам да ви кажа сега? Все пак отделихме време за преговори. И мисля, че винаги сме отивали на тези три страни страещи добре подготвени, поне докладчиците, и наистина искахме да постигнем компромиси. Имаше желание. Двамата са докладчици се събираха предварително, уточняваха нещата, разглеждаха подробно предложенията на съвета, на комисията, подготвяха се компромиси предложения. Всичко това го свършихме. и участвахме много градивно в трилозите. Ние искаме кохезионната политика, в крайна сметка, да може да бъде от 1 януари следващата година да се осъществява напълно в различните региони. Искахме да гласуваме юли месец още в комисията, за да може през октомври да се гласува на пленарно заседание. Продължаваме да се надяваме. Микрофония се получи. Надяваме се, че ще можем да приключим под ирландско председателство. Ирландското председателство винаги е казвало, че кохезионната политика, т.е. дискусиите по кохезионната политика могат да приключат по време на нейното председателство. Но установяваме, че през последните седмици не напредваме, по-скоро стоим на едно място. Ние отиваме триалозите винаги много добре подготвени. Искам да и благодаря и на секретарията, на персонала, защото благодарение на тях подготовката ни е добра на тези срещи. Но, за съжаление, Комисията и парламента са добре подготвени на тези срещи, но председателството обикновено открива документите на място, пристигат без документи, въпреки че ние сме ги изпратили дни преди това. Ето това са трудностите пред нас. Сега трябва да свикнем, разбира се. Трябва да продължим работа Спомням си, че по време на предишното заседание ви го казах също, все пак има важни полемични въпроси за квотите от социалния фонд, за условията екс-анте или за макроусловията, както ги наричаме, предварителното финансиране. Всички тези въпроси още не са решени, дори не сме започнали да ги разглеждаме. Или сме ги разглеждали само повърхностно. За сега сякаш се интересуваме само от подробностите, а пък това са въпроси, които могат е, да се разгледат и другаде, е, в други е, образования на съвета. Например, в някои разпоредби, които засягат една и съща тема, ни се казва, трябва да се използва една и съща редакция, една и съща терминология, един и същи изказ. Вярно е, че трябва да има такава езикова последователност и трябва да се погрижим да я постигнем. Разбира се, това ще се направи и го правим. Но по време на триалозите установяваме, че председателството, когато чуе нещо такова, казва добре, отбелязваме си, но ще проверим всичко това и само отбелязваме си, никога не приемат това е много трудно да се върви напред. А времето минава, остава ни много малко време все пак. И така, преди две-три седмици казахме, все пак иска ни се истинската политическа дискусия да се състои в триалога. Може би председателството не знае или не иска, не знам, да постигне компромис, но във всеки случай за момента сме до известна степен разочаровани. Министрите сякаш нямат време. Канили сме посланници. Спомняте си, че тук канихме посланник, за да можем да очертаем ясно позициите с председателството и да видим какви възможности съществуват. Посланника преди малко, до преди малко не беше дошъл. Съжалявам, че не е дошъл, а го поканихме. Явно е в Люксембург за Корепер, добре, но все пак се надявам това, което днес казваме тук, да стигне до него. Мисля, че наистина трябва някак да деблокираме нещата на политическо равнище на триалога. С комисаря има много възможности, предложихме много дати – за триалози, но ми се струва, че в момента наистина имаме проблем и този проблем идва от председателството. Казвам председателството. Нека добре да бъде разбрана. Защото все пак има общуване между хората, между депутатите. По най-различни случаи се срещаме и с представители на държавите членки. Всъщност, разбираме че самите държави членки понякога не са добре информирани за състоянието на преговорите в триалозите. Понякога самите държави членки нямат възможност да изразят позиция. Някои биха искали да кажат, че не искат да се провали кохезионната политика заради проблеми свързани с гласуването. Просто държавите членки не са информирани. И аз задавам въпроса, председателството иска ли наистина успешна кохезионна политика или иска да блокира нещата? Ако председателството иска блокиране на въпроса, се питам защо. Мисля, че през последните седмици наистина много усилия положихме, за да можем да предложим компромиси, за да можем да вървим напред. Ето тук до, до, до мен е документа. Това е една трета от обема е, документация, който нося на тристранните срещи. Доста възможности за компромиси имаше, именно защото комисията и парламента си сътрудничиха и работиха заедно и се опитаха да намерят компромисни решения в интерес на бъдещето на кохезионната политика. Ето това е. Опитахме се наистина да намерим решения. Много компромиси бяха постигнати благодарение на сътрудничеството между комисията и парламента. Това е. И никога благодарение на председателството. Извинявайте. Не знам дали си спомняте, първия път, когато отчитахме работата на първия триалог, беше под кипърско председателство. Още тогава искахме да бързаме. Преговаряхме около пакета – успяхме да постигнем съгласие. И дори тогава не ни идваше на ум да искаме политически триалози, защото нещата вървяха. Разбирахме, че има възможности, усещахме, че вървим напред. А сега, за съжаление, под ирландско председателство нямаме особено усещане, че се върви напред. Ето това е информацията, която днес трябва да ви дам. Може би трябва някак си да настояваме пред председателството за следващите седмици, да установим някакво ускорение на преговорите. Надявам се, всеки случай ще, ще успеем така да имаме някакви конкретни резултати. Благодаря. Heel kort, omdat de sfeertekening correct is. Е, е. Ламберт, благодаря. Обобщението е напълно подходящо и просто нека да продължа това, което каза Констанция. Тя казва, че ще се опитаме следващите седмици да продължим, ще разгледаме различните е, дялове, които не са приключили, по кои глави още не сме приключили с трудностите. Имаме усещането, че могат да се постигнат резултати, но за това трябва да има добра воля от всички страни. И Констанция го каза, през последните седмици бяхме доста разочаровани. Посланника днес не дойде, ни, няма представител на Министерството, но би ни се искало наистина да застанем около масата и да разгледаме различните теми, които трябва още да се разглеждат, за да постигнем някакви резултати. Трябва да се опитаме още през юни месец да напреднем по въпроса и да гласуваме възоснова на тези резултати през юли. Мисля, че ирландското председателство не може да се задоволи с толкова слаб резултат. Мисля действително, че председателството все пак иска да върви напред. Сега, по-конкретно, има няколко глави, които са останали отворени. Във връзка с главата за многогодишната финансова рамка, вече сме го казвали, всичко, което е от нашите правомощия, трябва да се разгледа съвсем ясно. Някои от точките там дори още не са разглеждани. Например, въпроса за макроусловията, въпроса за таваните. Така че това е една последна глава, която продължава да виси. Ние изразяваме нашите позиции, нашите намерения и госпожа Хубнер всъщност е, е нашата щафета, тя предава нещата. Мисля, надявам се все пак, че месец май ще бъде месеца на поврата че нещата ще се обърнат. Е, защото в държавите членки вече трябва да започне подготовка. Започват се партньорските споразумения, за да може наистина да се деблокира положението и да вървим напред, а да не стоим на едно място. И така, ние сме много мобилизирани, активни сме, присъстваме винаги. Сега, във връзка с многогодишната финансова рамка. Ще се върнем на този въпрос по-късно, съгласно мандата, който ни е поверен с надеждата да постигнем възможно най-много и да приключим нещата възможно най-бързо, за да се гласува през юли и така да заявим темата за пленарно заседание. Мисля, че компромиси са възможни, но трябва добра валя от всички страни. Ако има блокиране, е ясно, че няма да се получи. Сега няма да преглеждам наистина всички теми, но мисля, че така или иначе ще се върнем на тези въпроси по-късно през юни. Тогава ще разгледаме нещата по-задълбочено и се надявам до тогава да се деблокират нещата. Благодаря. Благодаря. Преди да преминем по-нататък, искам да се обърна към Европейската комисия. Искам да се обърна към тях за да разяснят последните две изменения и да ги помоля да предоставят информация на колегите. Благодаря. Ще бъда кратък. Ние цяло подкрепяме целта на парламента да се стигне до а, решение по време на председателството на Ирландия. От наша страна, от страна на комисаря, ние сме готови да дадем нашата подкрепа. Благодаря на Европейския парламент за инвестициите, които е направи в по-техническите части на пакета. Сега сме на етап, когато трябва да започнат реалните преговори. Утре в Корепер държавите членки ще приемат частичния подход, за да се разгледат тези важни въпроси и да бъдат е, те включени в окончателния пакет. Относно инициативата за младежка заетост, безработицата сред младежите е едно от големите предизвикателства на периода, в който живеем. В някои държави членки има изключително високи нива на безработица сред младежите. През декември комисията прие пакет, насочен към младежите. Европейският съвет излезе с идеята за инициатива за младежка заетост през месец февруари на 2013 година. Това означава, че има осъзнаване на трудното положение, в което се намират младите хора, особено в някои региони. И са заделени 6 милиарда евро за онези държави, в които има над 25% младежка безработица. Тази нова инициатива за младежка заето ще бъде включена в фондовете, които се разискват. Те ще, тези средства ще бъдат насочени към конкретни лица, които нито учат, е, е, нито работят, нито е, се обучават по друг начин. Идеята е средствата да стигат именно до тях, а не да минават през различни структури, за да могат тези лица да се интегрират на пазара на труда. Вчера комисията прие изменения те са по-скоро технически, а не политически характер. Става дума за хармонизиране на структурите за управление и контрол на многогодишната финансова рамка. В предложенията на комисията за регламента това, което беше предложено от комисията е да има уеднаквяване на системите по кохезионната политика, не толкова а по отношение на политиката за развитие на селските райони. Целта е да има упростяване и хармонизиране. Но комисията чита, че ако оставим нещата за обсъждане в съвета и по време на тристранните срещи, това може да доведе до значително забавене на преговорите. Затова комисията направи някои предложения. Of cohesion policy for the purposes of management. И МФФ се включва в кохезионната политика под общо управление контрол в съответствие с регламента CPR. Изваждат се онези части, свързани с управлението на селските райони. Има и дерогации, които отразяват отделните характеристики на Европейският фонд за рибарство. Благодаря, Елизабет. Благодаря. Няма да говоря за младежката инициатива, защото там вече се договорихме. В комисията по заетост успяхме да постигнем компромиси. Иска ни се да вървим бързо по въпроса, за да може трилозите да не бъдат блокирани. Ето това е идеята. Но ми се иска да се върна на триалога за общо приложимите разпоредби. Ясно е, че преговарящия екип работи много усилено. Остават 12 блока. Има много размисли, предложения за изменения в самия блок. Всичко това върви същевременно. временно секретарията работи много усилено, извън нормалното му работно време. Ние в... отиваме на трилозите много подготвени. И ето, че насреща хората обаче те първа започват да четат документите. Какво установяваме? След това установяваме, че всъщност те не искат да променят нищо, по, е, фина... по бюджета и искат единствено да отхвърлят всички предложения на парламента. Разглеждаме различните бюджетни редове, един след друг. Установяваме, че това, което предлага съвета, вероятно е разработено по време на нощно заседание – всички установяваме, че има грешки и въпреки това те не се съгласяват да се преразгледат нещата. Всички взети решения за съкръщаване на бюрокрацията всъщност не се изпълняват. Не се отчита нищо от това, което ние предлагахме, нито през февруари, нито през март. А ние отивахме толкова подготвени на тези триалози. Всичко беше изключително плодотворно. Обаче, на тристранната среща не се постига успех. Обикновено успяваме именно благодарение на триалозите да приемем нещата. Имаше технически съвещания, те приключиха много отдавна. С изключение на някои по-щекотливи политически въпроси, бихме могли да представим предложение. Причината, поради която не го правим сега, то е защото имате едно ирландско председателство, което казва не на всичко. Те въвеждат политика на блокаж. Блокират включително и държавите членки, защото централизират всичко. Ето това е основният проблем. Мисля, че това е скандално спрямо нашите съграждани, защото знаем много добре, че сега възниква една сериозна дилема. Ако през септември пленарно заседание не може да гласува, трябва ни пленарно решение. Точно това е нашето желание. Идеята беше да се постигне решение преди лятото. Септември е компромисно решение, когато обсъдихме това с председателството в подробности. се оказа, че те не са съгласни. Знаеше се, че трябва да приключим в началото на май и въпреки това те не правят нито стъпка напред. Когато попитахме защо стигнахме до тук, искаше ни се да се приключи всичко през юли – Те ни казаха, че нас не ни интересува дали парламента ще постигне решение през май месец. Сякаш между май и юни нещата ще се променят. Не, то няма да има а, никаква разлика. Ние няма да проведем още 32 тристранни срещи. Всеки път, когато ни кажат не, трябва да започнем от начало. Така че положението е такова, че не можем дори да считаме, че някои въпроси са решени можем да считаме, че са решени едва когато ние изоставим мандата си и приемем текста на съвета. Това е единствения начин, по който може да вървим напред. За мен това е скандал. Абсолютно не разбираме защо, въпреки всички наши усилия да подаваме предложения, компромиси, защо от тяхна страна има такова поведение. Няма никаква причина, която може да ни го обясни. И не ни дават обяснение. Постоянно се сменя персонала, новите четат текстове, които изобщо не са им познати. Ето това е положението, в което се намираме. Казвам го напълно категорично, защото ние сме все по-ядосани – защо сме ядосани? Защото цели нощи посветихме на този въпрос. Ние работим страшно много, а пък се срещаме с пренебрежение. Нещата са ясни. Всичко това е, е публично, излъчва се в интернет и се надявам, че хората ще чуят всичко това и ще разберат за какъв блокаж става дума и защо се оплакваме. Надявам се, че това ще обясни и на регионите, и на всички взимащи решения, защо нищо не върви в Брюксел. Благодаря. Чар. Господин Буштинаро, госпожо председател, нищо ново за триалога единствено без това, че макроекономическите условия липсват. Е, това не се засяга в регламента благодарение на ирландското председателство. И второ, общите показатели. Страшно е, че съветът и комисията приеха нещо като компромис с общи показатели, дадени в приложение и приети по реда на актовете по делегация, при условие, че е, приложението няма да се изменя. Има компромис. Двамата докладчици, господин Олбрихт и аз, е, дадохме подкрепата, подкрепата си и въпреки това, вчера иландското председателство ни каза, че няма съгласие, няма компромис. А всъщност има компромис. И аз ще коментирам нещо, което съответства на казаното от е, Констанца Крел и Елизабет Шредер, моите уважавани колеги. По моя информация е очевидно, че няма никаква връзка между председателството и държавите членки. Там не протича информация. Няма никаква информация за това какво става след провеждането на тристранните срещи. Държавите членки никога не биват уведомявани какво е направено, какво предстои да се договаря, за да могат да се подготвят за преговори, да се приспособят, да размислят и евентуално да предложат решение. Нищо от никакъв вид. Очаква се неоснователно при това положение държавите членки накрая да приемат всичко, което сме договорили в триалога. Това е голям проблем. Може би утре в Корепер на държавите членки ще им се даде информация за ставащото, обаче минаха няколко месеца междувременно. И ние в а, нашите тристранни срещи постигнахме доста резултати. Последна бележка. А, също потвърждение за много лошо управление. По регламента за фонда за сближаване много положителни бяха преговорите. Никакви пречки, прекрасно сътрудничество с комисията. И никога няма да престана да се възхищавам на готовността на комисията да търси компромис. Всичко вървеше много гладко. Обаче държавите членки изобщо не получават информация за напредъка по регламента за фонда за сближаване. Всичко положително, всичко прекрасно, никакви пречки и държавите членки не подозират за това. Защо се прилага такава стратегия да не се комуникира изобщо? Това е въпросителна, а може би нещо повече. И последното ми изречение. Ако не приемем нормите за е, политиката по сближаване своевременно, Ирландското председателство и съветът ще отговарят за това, а не парламентът. Това трябва да стане ясно на обществото, трябва да се повтаря и може би ще е добра идея – дори председателят на Европейския парламент, господин Шуц, да изпрати едно е, много категорично писмо до е, председателя на съвета и до ирландското председателство, за това, че те не са на висота в общите ни усилия за своевременно приемане на регламента, което би помогнало на държавите членки да се подготвят за изпълнението на политиката за сближаване от 1 януари 2014 година. Благодаря, Виктор. Ти вече даде информация за вашите преговори, но сега за общия регламент и преговорите по него Шон Кели. Yeah, Благодаря, госпожо председател. Много внимателно изслушах е, казаното от колегите. Аз тук е, не представлявам ирландското председателство, е, но като депутат от Ирландия се притеснявам от образа, който бе обрисуван за това председателство като цяло, защото ирландското правителство много сериозно се отнася към председателството на Европейския съюз. Много е силна волята му да постигне напредък и такъв е постигнат в много области това като че ли е изключение е, сред отзивите, които получавам. Миналата седмица е, чух за проблеми и през е, уикенда се възползвах от възможността да говоря с много високопоставени лица в правителството. Вчера също говорих е, с представители на Ирландия, те до някъде биха успорили казаното тук. Но извън това ме увериха, че имат воля е, и желание да бъде постигнат максимално бърз напредък. Ако има някакви проблеми, за чието решаване мога да помогна чрез разговори с правителството. Аз не участвам в този триалог и за това ми е необходима конкретна информация за това къде има блокаж. Трябва да я получа. И съм сигурен и ви уверявам и вас, че те искат да постигнат по всички досията максимален напредък. Готови са да работят с парламента. И е, следва да е, има към тях отношение като към хора, които желаят наистина да постигнат добри резултати е, в е, мандата си. Благодаря, Луис Алвеш. Pode manifestar a minha preocupação com a forma como os trilhos estão a decorrer e, sobretudo, porque há um conjunto. Благодаря, Гос, Божо е, е, председател. Има проблеми в е, триалозите, има проблеми, които са от много голямо значение за регионите. И част от тях бяха засегнати условията, като например в е, страни като Португалия, е, при които се прилагат специални мерки. За стабил... Освен това имаме пакт за стабилност и растеж, който също се прилага, но ако се приложат и макроекономически условия, Това може да създаде проблеми. В известен смисъл страна като нашата може да се окаже двойно наказана. Можем да се окажем в положение, при което различните региони не са в състояние да реагират. Има региони като моя, които се представят добре. Това е много хубаво. При неодавнашната оценка, извършена от тройката, беше направен анализ на дефицита в различните региони, но моя регион има финансова и данъчна автономия минимален беше дългът 19% от, брутно вътре, от брутния вътрешен продукт и също дефицитът беше много а, нисък. А, как ще се прилагат макроекономически условия в, такива, в такава хипотеза? Ние се справяме добре, освен това искаме обществото да ни. А, подкрепя. Но проблемът е там, че различните ситуации на различните места не се отчитат като различни. Тази информация трябва да бъде дадена от държавите членки до месец юни. Но ако нищо не се направи междувременно и не успеем да постигнем така важния ни напредък по време на тристранните срещи, мисля, че парламента трябва да положи големи усилия. Благодаря. Много съдържателни са въпросите във връзка и с макроекономическите условия. Сега давам думата на Рика Манер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря. на докладчиците за прекрасната им работа. Една дума от името на Ивърш Гудманес по графика. Големите политически въпроси бихме искали да бъдат решени максимално бързо, защото до сега работим само по технически проблеми. Uh, wanted... Това беше последният uh, оратор, който искаше да се каза по общия регламент. Искам да използвам една минутка, за да ви информирам, да припомня всичко, всъщност на всички, че при кипърското председателство ние приключихме най-трудния блок за стратегическото програмиране, така че няма да го отваряме отново. Това е свършено. Утре ще отворим последният съществен блок в рамките на преговорите за финансовия инструмент и заключителните разпоредби. Всички останали въпроси, по тях проведохме вече преговори и сме приключили по повечето от тях. Ние оставихме на страна въпросите, по които имаме съгласие. Има списък на нерешени въпроси от различно естество. Някои са по-несъществени, но има и други, които са по-политически по характер. Това е положението към момента. Утре ще започнем по финансовия инструмент. Днес Коре Пер е постигнал частично съгласие по всички въпроси, свързани с многодишната финансова рамка, с макроекономическите критерии, с е, резерва за изпълнение и прочие, съгласно решението на съвета през февруари. Също анекса към Европейския социален фонд и към е, Фонда за регионално развитие. Надявам се, че Корепер ще може да проведе първото си заседание е, за водене на преговори за многодишната финансова рамка, както и а, анекса към а, социалния фонд а, и към фонда за регионално развитие. Има предложение да следваме паралелно въпроси, е, разискването на въпросите да продължим работа по онези въпроси, които все още са открити. Не сме постигнали съгласие с председателството. Имаме списък с данни, с дати, които са предложени от председателството и от Европейската комисия и се надяваме, че ще можем да преминем скоро време към тристранните срещи. Нашият план е да гласуваме през месец юли и се надявам, че ще можем да направим това при напълно а, договорен общ регламент. Видяхме какво е положението по отделните фондове и се надявам, че въпреки това, което чухме тук много точно, ще можем да се свършим работата, но трябва да изчакаме многогодишната финансова рамка. Summer, that's why the MFF regulations are extremely, regulation is extremely important in terms of... И така, ако комисията иска нещо, друго да каже, можем да преминем към следващия доклад. И сега преминаваме към Европейския фонд за регионално развитие. Господин Олбрехта, този фонд е, е много по-лесен в известен смисъл, отколкото CPR и очакваме да приключим тристранните срещи през май. 6 май да бъде последното заседание. Ако не бъде постигнато съгласие по някои от въпросите, останалите ще бъдат ще се премини към политически диалог. Ние постигнахме решение по така нареченото измерение за градовете, 5% от национално заделените средства по фонда, задължително делегиране на компетенции към градските власти, също постигнахме съгласие, че няма да има градска платформа, а мрежа, където ще се обменя мнения между всички участници в устойчиви и новаторски дейности. Бяха договорени и инвестиционните приоритети. Остава да се реши въпроса за летищата. Договорихме се също и по екологичните аспекти, свързани с летищата. ще има изключване на инвестиции в инфраструктура, освен с такава, в такава, която е свързана с екологични мерки. Вчера по време на дебата председателя подчерта важността на еконоваторството по цел 1 въпроса за инвестиции в енергийна ефективност за малките и средни предприятия. Тук ние предлагаме първичните малки и средни предприятия да бъдат отчетени. Това е проблем за съвета. Трябва да решим в рамките на екипа за преговори за съхранение и пренос на интелигентен газ. Inside the uh, negotiating, like it during the voting uh, of mandate, it was not... Uh... Нямаше единодушие по въпроса. Има също проблем и с нещо друго. Ние успяхме да се включат културните творчески услуги, тези свързани с свободното време. Също беше поставен въпроса и за възрастните хора, но очакваме в това отношение окончателното предложение на комисията. Въпроса за тематичните концентрации. Вероятно си спомняте, че имаме три а, типа региони. по-слабо развити, а, региони в а, преход и добре развити и разпределението е между 50-50, преходните 60 на 40, по-развитите 80 на 20. След преговорите ние променихме подхода си и се съгласихме да подсилим тематичните цели да включим информационните и комуникационни технологии. Нашето предложение не беше прието от, от съвета. Договорихме се също всяка държава членка да може да решава кои от тематичните цели да приеме, поне две от предлаганите четири. Това, което не е решено все още, е минималното ниво на нисковъглеродна економика. Както си спомняте, нашата позиция от самото начало беше We have no agreement from the Council and we are still uh, working on trying to find a compromise. Ние се опитваме да постигнем компромис и се надяваме това да стане на 6 май. Също работим по поредица от изключения, свързани с островните райони, особено по-слабо развитите райони и районите, които са в етап на отпадане от тези мерки и предлагаме да има дерогации имаме добри шансове това предложение да бъде прието. Виктор Бощинаро също каза, че предлагаме това да не е включено в анекса, а в делегиран акт да се включи. Това обаче поражда проблем между комисията и съвета да решат дали да бъде акта за прилагане или за делегиране. Предложението на парламента е да бъде делегиран акт. Изменението на анекса да става чрез делегирани актове. На 6 май ще бъде следващата тристранна среща и се надяваме да финализираме работата, дори и по най-трудните въпроси. И предполагам, че ще сме готови за окончателното гласуване. все още има известно нежелание от страна на някои политически групи, представени в нашата парламентарна комисия, но все пак ние гласуваме с мнозинство. И е, считам, че като, като цяло съумяхме да защитим целите, които си поставихме. Ще дам думата сега на Рика Манер. След това, ако искате да добавите нещо, ще дам думата след това на Йоха... Йоахим и след това ще говорим по всичко останало. Рика. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до териториалното сътрудничество, искам накратко да ви запозная с това, докъде сме стигнали в момента. Разискваме членове 3 и 4, географски обхват и е, бюджетни проблеми. В четвъртък ще бъде проведена сред, следващата тристранна среща, посветена на тези въпроси, а последната тристранна среща се надявам да бъде проведена в началото на май, когато според мен ще е, постигнем съгласие по всички норми. Въпросите за бюджета ще бъдат много трудни тежки въпроси. За това говорихме миналия път. Европейският парламент се опитва да се бори до последно. за да се увеличи малко процентния дял на териториалното сътрудничество в сравнение с предложението на съвета. Дължни сме обаче да приемем факта, че е добре и да разберем откъде ще дойдат парите, ако получим такова увеличение. Но тази дискусия предстои е, през настоящата седмица. Във връзка с казаното, имаме е, е, предложение и искане в този парламент е, за фонда е, за програми, програмен фонд и е, ще е, се е, занимаем с това предложение в разискванията си от днес нататък. Ще видим до, за, за какво можем да поставим искане реалистично. По отношение на член 5 и 6, те в общи линии са разгледани. Що се отнася до инвестиционните приоритети, парламентът внесе много изменения за увеличаване на цифрите. Но трябва да преценим какво вече влиза в пределите на Европейския фонд за регионално развитие и само съвсем конкретните, специфични приоритети на териториалното сътрудничество ще бъдат повторени и в този регламент. Тоест, това ще ни помогне по-лесно да се обосновем. И последното, което искам да кажа, свързано с член 5. Тематична концентрация. Там а, сме провели пространни дискусии и стигнахме до извода, че 80% за 4 теми и 20% средства за, по свободен, по собствен избор, които да се използват по собствен избор, както предлага съветът, е приемливо разпределение. То позволява по-голяма гъвкавост. Има още две-три странни срещи, които предстоят обаче и се надявам, че ще стигнем до съгласие. Виктор, следващата тристранна среща ще бъде проведена на 13 май, може би ще е последната. Отново обаче това, което е важно, е да се прецени дали в диалога по регламента за общо валидните разпоредби ще има напредък във връзка с макроекономическите условия. И тук е същата история. Съветът настоява на макроекономическите условия и голям брой държави членки бурно се противопоставят, обаче председателството не ги а, уведомява за това какво става. Вторият въпрос е този за общите показатели. Господин Олбрихт го засегна. Има възможност и тя може много лесно да се е, използва, да се стигне до лесен компромис, е, но ирландското председателство е, пак е, направи отлагане. Европейският фонд за регионално развитие и Европейското териториално сътрудничество и Европейския фонд за сближаване не могат да бъдат предмет на съгласие, докато нямаме съгласие по а, показателите. В крайна сметка работим с едни и същи общи показатели. Важно е да се придържаме към мандата си, да действаме логично, и последователно, това ще позволи по-лесен контрол и наблюдение от страна на различните европейски структури и от държавите членки. Когато повторих призива си към ирландското председателство да положи максимални усилия и да ни каже дали до средата на май ще бъде е, постигната напредък, нашият екип ако получи тази информация, нашият екип, който състои от прекрасни преговарящи, ще може да приключи преговорите. Благодаря, Йоахим. Ähm, благодаря, госпожо председател. seit dem letzten Mal. Äh, wir haben stürmisch begonnen. Äh, Нищо ново от миналия път. Доста бурно беше началото в преговорите с ирландското председателство. Но сега, като че ли трябва да стъпваме по вода. Като че ли не разговаряме с политически представители на съвета, а с правната служба на съвета. И затова е, се занимаваме с някакви е, юридически детайли, които много уморяват. Особено когато се заговори за европейските групировки и за териториално сътрудничество. Е, на мен не се иска правилата за учредяване на тези групировки да бъдат максимално елементарни. Ирландското председателство трябваше да а, координира противоречащи си искания от страна на държавите членки. И до някъде се въртим в кръг. Така че има някои въпроси, по които не сме постигнали голям напредък. Някои държави членки, като Франция, твърдят е, така, дори ако една европейска групировка се намира в Испания, но за тях, за тази групировка работи френски персонал, групировката трябва да се подчинява на френското законодателство. Но обаче аз не смятам, че това трябва да бъде така. Такова е положението. Що се отнася до работата на европейски групировки за териториално сътрудничество в трети страни, въпросът е кои ще бъдат тези трети страни. А, може би съседните на Европейския съюз, но дори това не е ясно. Не е ясно кои са ни съседи. Дали това са съседите, които участват в механизмите за добросъседство, или говорим за съседи, с които делим граница. Така че и тук има какво да се работи. След това фикцията за лицензиране 6 месеца все още е спорно понятие. Между другото, правната служба се зае за работа и преди три дни излъчи няколко предложения, които ще послужат като основа за следващата тристранна среща. Всичко, което ще обсъждаме, ще бъде доста щекотливо. Ако са 32 тристранните срещи за общия регламент, аз наистина не знам откъде ирландското председателство ще намери хора да работят по а, триалога, по тристранната среща за специфичния регламент. Може би ще трябва да а, е, така намерим времеви отрязък за работа много по-рано. Общият регламент е нещо, което не можем да пренебрегнем. И искам да отдам дължимото на докладчиците за е, тяхната воля. И искам също да е, изразя признателността си към служителите от секретарията на нашата комисия и към нашата правна служба, тъй като Непрекъснато се връщаме на неща, които сякаш вече сме разисквали, все заради тези юридически е, гатанки. Искаме се е, по възможност е, да се придържаме към графика си. Ако всичко стои открито, не се вземе никакво решение, има важни въпроси, свързани с макроекономическите условия, които още не са решени. Има и друг проблем. Е, страните в процес на сближаване. Ако така продължава. Какво ще стане през юли? Ще имаме ли становище, собствен проект, по който още няма да е постигнато съгласие с съвета? И тогава какво ще правим? Как ще процедираме? Опитваме се в Берлин да открием летище и не успяваме да се вместим в сроковете. Не мисля, че трябва да вървим по този път. Проблемът е, че в регионите местните органи са несигурни. Хората искат решение, някаква яснота. Но това не означава, че трябва да преглътнем всичко, което се опитва да ни натрапи съветът. So I... Има четирима души, които искат да се изкажат. Скоро трябва да приключим заседанието. Първо дам думата на Керстен. Благодаря, госпожо председател. Не искам да се връщам на всичко казано до тук. И не искам да противореча на Обрихт. Всъщност аз не виждам края на преговорите – мисля, че начина по който се преговаря, айде няма да говорим за съдържанието, но начина не е подходящ, защото вярно е, че не съм следила всички триалози, но с ирландското председателство някои неща не вървят. Ясно е, че ние от наша страна сме готови за компромиси. Имаме за градската политика създадени мрежи. Мрежите са по-доброто решение, отколкото платформата. Отхвърлихме това решение още в начало. Сега за компромисите, за тематичните въпроси. За нас ни се искаше да сме с цел 4 плюс 1 или 3 плюс 1. Ние казахме четири. Добре. И една от тези цели да е такава, която да е полезна за мнозинството държавите членки. Ето това са компромиси и отстъпки, които ние е, направихме пред съвета. Остават някои нерешени въпроси например за тематичната концентрация. Ще говорим за това отново преди следващия триалог и за това стана дума тук. Важно е да определим квотите за целите за въглеродния двуокис. Ще го направим това преди следващия триалог. Много ни се иска да постигнем успех, но честно казано, наистина не виждам края. Не виждам да се очертава възможно решение на хоризонта. Във всички случаи обаче искам да благодаря на всички сътрудници. Ние представляваме един добър екип. Въпреки, че от време на време се е, борим помежду си. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз се надявам, че ще успеем да намерим крайно решение преди крайния триалог на 6 май. Но да приключваме бързо с преговорите не трябва да означава, че трябва да жертваме основното от нашия мандат. А едно от основните неща в мандата е тематичната концентрация. И по-скоро цел 4, а именно нисковъглеродна економика. В този мандат включихме в крайна сметка устойчиви транспортни проекти, които освояват е, значителни суми. Комисията ни подкрепя в нашата идея, че трябва да качим процента на всяка една от е, категориите региони. И защото предизвикателството от екологична гледна точка е много а, е, сериозно. Както в старите държави членки, така и в новите държави членки, както се подчерта. А, чрез е, блестящи експозета, които сме чули. Трябват ни поне 22% от Фонда за регионално развитие за възобновяеми енергийни ичности в развитите и в е, регионите в преход. И 12% за най-слабо развитите региони. Ето това е основното в нашия мандат. И мисля, че тук съвета може и е склонен да направи някои компромиси. Мисля, че те ще разберат предизвикателството, защото дори комисията ни подкрепя. Другия е основен момент. Червената линия за природозащитниците. Това е отхвърлянето да се изхвърлят газовите инфраструктури в крайния текст. Това бе отхвърлено чрез изменение по време на гласуването на нашия мандат. Това не трябва отново да се включва в преговорите чрез промяна на мандата. Това не е възможно. И за това аз го казвам категорично. Това е червената линия по-специално за природозащитниците. Благодаря. Корнелия Енц. Благодаря, госпожо председател. Три момента. Ще трябва да постигнем съгласие по някои от въпросите, например за възрастните хора или за хората с увреждания. Просто трябва да намерим правилната позиция и да сме последователни в целия текст. Второ, тематичната концентрация. Вярно е, че се сблъскваме с нещо като бетонна стена срещу нас. Правят ни се предложения в областта на енергийната ефективност, които не ни харесват. Струва ми се, че не харесват и на комисията. Значи трябва да продължим размислите по енергийната ефективност. Така както сме си определили целите. Многократно сме обсъждали въпроса тук в парламента. Има пътна карта, има планове за действия. Всичко това сме го обсъждали, и говорили. Искаме ли да отстъпим или няма да отстъпваме? Мисля, че трябва да се борим, за да не се забравя енергийната ефективност. Не трябва тук да се пазарим и да стигаме до някакви пазарлъци в преговорите. Говорихме за приоритетните цели. Някои неща не фигурират в мандата. Трябва да сме ясни има различни възможности, различни начини да подкрепим е, газовия отрасъл. Не е непременно необходимо финансирането да идва от европейски фондове. Държавите членки могат да подкрепят други решения, без необходимост да се използват европейско е, финансиране. Ето това е червената линия за някои от политическите ни групи. Не можем да отстъпим няма възможен компромис тук. Не може да се промени нашата позиция тук. Рика, заповядайте. Aivan lyhyesti меден Алден. Alden па pääprioriteetin лапи. Съвсем накратко, няколко приоритета от Алде. Първо, за малките и средни предприятия. Ние много държим на тях като политическа група и бихме искали да бъдат взети под внимание. Въпроса за газа също е нещо важно за нас. Ние можем да подкрепим идеята, средствата да отидат в подкрепа на проекти за интелигентно газоснабдяване. 12% за кохезионните страни се струва добър резултат. Искам да благодаря за сътрудничеството, което имахме. Председателката, държавите, които имат 95%, например, като Полша, които идват от електроцентрали на въглища. Там има и доста силно движение в подкрепа на въглещата. Извинявам се, Луис, забравих да ти дам думата, но сега имаш. Добре. Наближаваме края на заседанието и исках да отправя един апел, когато говорим за териториалното сътрудничество за географското покритие, както е посочено в член 3, нац 3 или пък морските гранични райони. или тези максимално на 150 км разстояние. Те не се нуждаят от адаптация, но има някои островни региони, които трябва да бъдат включени в е, изключението, например като е Азорите или Мадейра. Голяма част от тяхното население е извън а, е, тази граница от 150 км. Има възможности за сътрудничество, особено като имаме предвид трудностите, които преживяваме сега сътрудничеството може да се отрази добре на развитието на, транс... на туризма, на редица други сектори. Географското покритие по член 3 предполага различни възможности не само за тези региони, но и за Европейския съюз като цяло. Благодаря. С това приключваме разискванията, както и заседанието ни. Искам да ви информирам за следващите ни заседания. Предвидени са за 29 и 30 май, ден и половина. Обявявам заседанието за закрито. Благодаря ви много.